Meine Damen und Herren, председателят, госпожи и господа, please take your seat. моля заемете местата си. От името на колегата Клод Мораес – Откривам съвместното заседание на Комисията по външни работи и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. В днешното заседание участва и госпожа Валенсиано, председател на подкомисията по правата на човека. Днешната проява се провежда в условията на една изключително тежка от техническа и политическа гледна точка ситуация. Провежда се преди всичко в условията на хуманитарно бедствие. Трябва да анализираме настоящото положение и да вземем необходимите решения. Със сигурност днес ще получим информация и за резултатите от вчерашния съвет. Радвам се, че сред нас е заместник председателката на комисията госпожа Могерини, сред нас е и комисар Аврамополос, както и нашият стар приятел господин Готереш. Мисля, че господин Готереш, господин Аврамополос и госпожа Могерини са възможно най-компетентните участници в едно такова разискване – Настоящото положение е белязано от огромно страдание за хората. Приветствам с добре дошла госпожа Курди Леля на загиналото момченце от Сирия, Айлан. Смъртта на това дете е показателна за настоящото положение, при положение при което хората в Сирия и Ирак биват прогонвани от домовете си, бягат от родните си места между 7 и 10 милиона души. Това е настоящият брой на бежанците по света. Това са хора, които нямат особени перспективи за бъдещето си. Важно е, според мен, да проведем съвместно разискване с колегите от Комисията по граждански свободи. Във вашата комисия, Клод, трябва да анализирате последиците от положението. А ние в Комисията по външни работи трябва да се спрем върху първо причините. И ако двете комисии работят заедно, паралелно, то според мен ще можем да намерим едно разумно, хуманно решение, с което да спечелим и доверие. Ще трябва да обсъдим въпроси, свързани разпределянето на бежанците. Говори се за първоначално разпределяне на 40 000 души, към които да се добавят още 120 000, но това са само половинчати мерки. В момента се обсъждат и възможностите за въвеждането на постоянен механизъм за разпределяне на бежанците. Вчера е поставено началото на това разискване, доколкото разбирам. В процеса трябва да участва и парламентът. Провалили сме се, когато решенията са били вземани по силата на междуправителствения подход с единодушие в съвет. Според мен, сега решението трябва да се вземе с мнозинство. Мнозинство в съвета и мнозинство в парламента. В немалко държави, в това число и в Германия, през изминалите 18 години постоянно се предотвратяваше <clears throat> установяването на общоевропейски инструменти за справяне с проблеми като настоящия. Клод ще каже няколко думи за сигурните страни на происход, за това как може да се ускори процедурата във връзка с тези държави. Ще трябва да се спрем и върху въпроса за временното повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници, така че да не се навреди на Европа, така че да не направим крачка назад. Ще трябва да говорим и за борбата срещу контрабандата на хора, ще трябва да обсъдим и въпроса за разумното провеждане на процедурата по разпределяне и процедурата за обежище. Необходими са мерки във всички тези области, за да се справим с настоящото тежко положение. Ще трябва да говорим и за така наречения подход на горещите точки, създаването на регистрационно-приемателни центрове по външните граници. Не можем да оставим Италия, Гърция, Унгария да се справят сами. Дъблинската система функционира единствено когато не се намираме в извънредно положение. Затова и държавите членки трябва да обединят усилието си за създаването на подобни горещи точки, регистрационно-приемателни центрове не само по външните граници на Съюза, но и в трети страни. Ще трябва да обсъдим това с госпожа Могерини. Трябва да обсъдим компетенциите на държавите членки. Надявам се, че Европейският съюз, Съединените щати и Русия на ниво ООН ще разработят обща позиция и че ще започнат заедно да се борят срещу силите, с които отделните държави не могат да се преборят сами. Ще трябва да се обединят поне три държави от региона, за да се сложи край на тероризма там. В момента се води религиозно мотивирана война, война, която се води от подставени лица. Трябва да сложим край на това. Мисля, че за целта трябва да привлечем на своя страна и Русия. В момента не знам точно как ще се развият нещата с военни действия от страна на Русия в Сирия арабските държави трябва да поемат повече отговорност, както финансова, така и политическа. Смятам също така, че ще трябва да получим и по-широка подкрепа в международен мащаб. Разговарях с господин Готереш за беженските лагери на границата на Сирия с други държави. Той ми каза, че те системно не получават достатъчно финансиране. През изминалите 2-3 месеца продоволствената програма бе съкратена от гледна точка на финансирането с 40%. Хората в тези лагери вече се намират в тежко положение. А сега не им се предоставя и достатъчно храна. И това може би е една от причините за огромния миграционен поток. Европейският съюз е готов да предприеме повече, да предприеме много повече. Просто нямаме друг избор. Но трябва да припомним на държавите членки на Съюза, че когато обсъждахме проекто бюджета за следващия 7 годишен период, съветът гордо съкрати финансирането именно на областите, за които говорим днес. Мисля, че държавите членки трябва да преосмислят тази своя стъпка. Не би трябвало държавите членки да изискват от нас действия, като същевременно ни отнемат необходимите за действие инструменти за финансиране. Това е неприемливо, особено като се има предвид страданието на хората. Затова мисля, че сега трябва да положим усилия. Не бива обаче взаимно да се сочим с пръст и да си прехвърляме топката. Няма никакъв смисъл от подобно поведение. Сега трябва да поставим акцента върху конкретни действия за справяне с проблем. Това няма да е никак лесно, като се имат предвид разликите в традициите и в историята на някои държави членки. Някои държави членки в миналото не са били свидетели на процеси и събития, като настоящите. Радвам се, че можем да проведем днешното разискване. Радвам се, че парламентът ще може да поеме инициативата в свои ръце. Уверен съм, че ще се справим. Сега давам думата на господин Клод Мораес за уводни думи. Thank you very much. Благодаря много, Елмар. Това е среща, в която е много своевременна, като се има предвид кризата, която преживяваме и заседанието на съвета от вчера. Много важно е да започна с нещо по-положително, а не с списък за това какво не е решил съвета. Нашите комисии, които са представени днес, Комисията по външни работи, по права на човека, по развитието, по граждански свободи. Колегите от комисията Либе работят много усърдно за въвеждането на цялостен подход в областта на миграцията. Докладчиците по тази тема са тук. Също и за системата за обежище, която съществува и работи. И ако тази структура, с която разполагаме, беше използвана по-добре от държавите членки, нямаше да се окажа в трудното положение, в което се намираме седа. сега. Нашите парламентарни комисии се опитват съвместно да решават проблемите и това е много важно. Радвам се, че имаме желанието да се справим с проблемите и че тук сред нас замостник председателят Федерика Могерини. Аз високо ценя това, което тя е направила. Много примерено, много мъдро и за нас това е важно. Комисаря Аврамополис също е тук, както и Върховния комисар за беженците, господин Гутереш. Ние се радваме, че имаме възможност заедно да обсъдим цялостния подход, който искаме да се въведе по тази тема. Имаме представители на парламента от Либия, Йордания, Ливан, Марокко, Тунис и Турция. Споменато беше името на Айлан, който на чиято смърт развълнува много хора в, в Европа. И сега, след като хората видяха тези кадри, те имат малко по-различно отношение към въпроса за беженците. Това са само няколко встъпителни думи от моя страна, защото зная, че всички, които присъстват тук, депутати биха искали да вземат отношение, както и основните ни оратори, които са тук на трибуната. Искам да кажа няколко думи какво се опитва да прави Комисията по граждански свободи Либе. Ние искаме да се работи не само по презаселването, но и по системата за обежище, защото ние не сме само наблюдатели по тези въпроси. Елмер говори за общата система за обежище. Аз искам да говоря за фонда за миграция, обежище и интеграция. Много от въпросите, които бяха решени от съвета вчера, са в тази сфера комисар Аврамополис представи важни предложения и ако не бъде направено нужното за осъществяването им, ние ще загубим доверие. Обезпекоен съм от това, че на този етап това, което правим, не се приема и това може да доведе до загуба на доверие. Целият свят наблюдава какво правим но хората, които са тук на трибуната, се опитват да вземат правилните решения, да бъде спечелено доверието. Решенията ни трябва да са само краткосрочни, а също средносрочни и дългосрочни. Трябва да имаме една трайна система за обежище, постоянна процедура за презаселване и ние трябва да имаме думата при вземането на тези решения. Това не е проблем на утрешния ден само. Ние сме изправени пред глобални проблеми в тази област. Това е посланието, което искаме да отправим, както и че въпросите на правата на човека, външнополитическия аспект, аспектите на развитието са все важни аспекти и не искаме те да бъдат разглеждани в тяхната цялост, за да се постигне напредък. Искам всички да отбележат важната роля на Европейския парламент като представляваш гражданите на Съюза, които искат да се намери решение на този проблем. Благодаря ви, колеги. Надявам се, че ще можем да дадем принос за намиране на положителен изход. Искам сега да дам думата на Федерика Могерини, заместник председател на Европейската комисия, върховен представител по въпросите на външната политика и политика за сигурност. И също време с това да я благодаря за всичко, което е направено до сега. Винаги трябва да проверявам Алмар съгласен ли е, защото той е водещият председател тук на трибуната. Не, Федерика всъщност е шефа, дава ми думата. А може би Антонио, казва тя. Усилието е колективно, така или иначе. Благодаря много за поканата, благодаря и за инициативата. Определено считам, че е изключително подходящ момент и е много полезно, е, полезна инициатива, определено на време се случва тя. И така, вътрешните въпроси ще оставя на моя приятел и колега Димитрис. И ще започна с една тема, която засяга и, двете въпроси, и двата въпроса, които споменах. Факт е, че ние се опитваме да решим проблема, а моята работа е да поставиме този проблем в контекст. И, нека да кажа, нашата, нашите дейности в външното измерение и вътрешната ни работа не са различни. Те са двете страни на една и съща политика. И ако искаме да действаме и да бъдем възприемаме като съюз, именно по този начин трябва да действаме в Страсбург. Е, говорих по тази тема миналата седмица, може би някои от вас са ме чули. И мисля, че за първ път сега върховен представител и комисар присъства на срещата на върха на министрите по вътрешни работи, защото там се е, обсъждаха въпроси също е, за миграцията. Аз от месеци работя с е, външните министри по тази тема и смятам, че е много важно сега да чуеме и гледната точка на министрите на, външна, на вътрешните работи и въобще е, на, на хората, които се занимават с тези въпроси от двете страни. Изключително важно за нас е да разберем, включително и страните членки, и Министерствата на вътрешните работи, и всички правителства да са наясно, че единството ни или липсата на единство е, във вътрешен план се отразява на репутацията ни във външен план и, в, е, и на ефективността на нашата работа миналия месец по много сложен, но много положителен начин можахме да реагираме единно в нашата външна дейност за бежанците. И същото ниво на единство и на единодействие е необходимо да съществува и във вътрешната ни политика, защото в противен случай просто ще загубим. И Що се отнася до поставяне на проблема в контекст? Тази криза е европейска криза. Определено е европейска криза и освен това е регионална криза. Тя е, драматично влиза в Европа в момента, а в последните години присъстваше драматично и в много страни. И в моята работа с моите колеги в Ливан, в Йордания, в Турция и в много други страни, в Африка, по Средиземноморието, бях свидетел съвсем естествено на тяхната реакция. И те сега ни казват, е, добре дошли, събудихте се. Тази криза е, е нещо, с което ние се борим от години и тя дойде сега и при вас. Тоест, не е криза, която се случва сега и е нова, и не е само европейска, тя е и регионална, и световна. 0,1%, ако трябва да поставим нещата в контекст от европейското население, е броя на на беженците, които идват в Европа, но от Ливан, всъщност, от броя на населението на, на Ливан, те представляват 25%. Ето, това е контекст. Ето така се представят нещата в перспектива. За да си представим какво точно се случва в региона. И, ако мога да подчертая това, което вие казахте, много е важно да дефинираме правилно нещата. Дали думите са важни, дали е криза за бежанците, криза на миграцията, особено за политиците. Ние имаме отговорност да излизаме с послания към обществото, които отговарят на реалността и в момента проблема не е само, не става дума само за бежанци, не става дума чисто за економически мигранти. Вчера Антонио коментира. Действително, потоците са различни от изток и от юг, но ние трябва като начало да бъдем наясно с какво се сблъскваме, кой реално, кой идва. И да не рисуваме картините само в черно и в бяло, нито пък в розово, разбира се. Но не става дума единствено за економически мигранти, а пък за хората, които идват от Ливия, от е, юга, не са само бежанци. Картината е смесена. И по този начин ние имаме своята отговорност и от правна гледна точка, и от морална, и от политическа гледна точка, като европейци. Защото отново, както казахме в пленарна зала миналата седмица, света гледа на нас като основните е, водещи в защитата на човешките права. И сега е момента да покажем колко последователни сме в спазването и налагането на човешките права на нашите територии. За това тази връзка между нашата външна и вътрешна политика е толкова важна. Що се отнася до нашите общи усилия в областта на външната ни политика, мога да кажа, че слагаме акцент върху три основни елемента. И нормално казваме, че ние сме единни като институции, а и с страните членки. Преди десетина дни обсъждахме този въпрос с външните министри отново и точно преди около една година стоях тук на същата трибуна на едно изслушване, е, на изслушването ми за вземане на поста и аз казах, че ще представям е, Съюза. В моя пост така имаше съмнение за това каква точно е моята роля, но за първ път поставихме този въпрос на срещата на министрите на външните работи през феврари, според мен, за първ път. И от тогава не сме спряли да работим с външните министри по тази тема, защото нашата външна политика трябва да бъде е, качествена, последователна и отговаряща на основните ни ценности. Трите елемента, по които работим, единни като европейци и мога да кажа относително бързо, са първо работата ни с партньорите ни. Международните организации, Международната агенция на ООН за бежанците, службата за обежище. Започнахме е, формати на срещи на високо ниво е, на министрите от Г5 е, през миналата година започнахме. Ще посета Нигер други ден също така ще посетя не само столицата, но на Гаде, за да мога да дискутирам с съответните служби какъв ще е най-удачният начин за партньорство в един от ключовите места, където се изливат а, потоците, в този случай от а, иммигранти. Също предоставяме подкрепа на нашите мисии и на съответните власти, които се занимават с управление на потоците от беженци. Започнахме разговори с Африканския съюз за подготовка на среща на върха в Малта за съвместна работа дългосрочно, не само за помощ и сътрудничество, но и дългосрочни економически инвестиции именно за да можем да решаваме основния проблем. Един от основните проблеми е именно бедността и огромната разлика в доходите, особено в Западна Африка. Започнахме и диалог на високо равнище и работим с съответните лица, отговарящи по въпросите за миграцията в ключовите страни, където Европейския съюз има делегации. И нека да се спра сега на основния проблем, а именно средствата, парите. Ако ще говорим за последователност, още оня ден също го видяхме в заключенията на съвета, аз ги имам пред себе си, всъщност заключенията на председателството, има искане да се повиши нивото на нашата подкрепа, включително на подкрепата за Агенцията на ОНЕ за бежанците. Винаги се радваме, когато можем да направим това. И е много важно Европейския съюз и страните членки да, да се отчете факта, че те са най-големия донор, но нещата не са достатъчни. Ние трябва да продължим с нашия принос и да, той да стигне до нивото на 2014. Сега не можем да кажем, че само 2014 беше изключителна година, всички години са изключителни. И трябва да смениме така гледната си точка. Не става дума за реакция в спешни случаи, а за абсолютно необходима реакция по всяко време. И ние имаме един доверителен фонд за Сирия, който а, се занимава главно с кризата с беженците в Сирия, подкрепя проекти и работи в Турция, Ливан и Йордания, а и в Сирия, като, да кажа, инвестира 4 милиарда евро като цяло. И да кажа следното. Съвета в заключенията си каза, че е решил да увеличи средствата в регионалния доверителен фонд, за да предостави непосредствена помощ за Сирия и съседните страни. Този фонд е, е, съдържа 41 милиона евро, дадени от Европейския съюз, и също така е, страните членки ще дадат своя принос. И всички страни членки, които настояват ние да увеличим нивото на финансовата подкрепа, трябва да дадат съответните вноски. И когато се опитаме да видим кои е, го правят, е, Германия дава 5 милиона, Италия 3 милиона и това е. Това е. Та много се радвам, че страните членки казват ясно, че е необходимо значително да се повиши финансирането, затова очаквам съответно те да приемат съответните стъпки и решения. Отворен е фонда за вноски, нека да започнем да внасяме. Така че ние трябва да бъдем последователни. Когато използваме определени формировки и казваме някои неща, трябва и да действаме. Миналата седмица в Страсбург, когато предлаг... представяхме пакета за мерки, предложихме да се създаде и е, фонд за Африка. Защото е, ние говорим за Силия, Ливия и проблемите, но има проблеми и другаде. Вчера много интересни неща се случиха и сега ще се възползвам от възможността да не бъда толкова разумна и дипломатична и да кажа нещата по-конкретно. Предложихме да се създаде и Африкански фонд. 1,8 милиарда евро а, е, се отпускат от Европейския съюз. Очаквам страните членки да дадат съответните много значителни и ем, устойчиво внасени вноски в този фонд. 1,8 милиарда от европейския бюджет има. Изготвихме писмо миналата седмица с до всички страни членки от тримата комисари, които отговарят по тези въпроси, е, подканящи, подканихме страните членки да направят съответните вноски. Ние очакваме това да се случи, те да бъдат последователни и то не да се случи след месеци, а непосредствено е сега, в близките часове. Трябва да бъдем последователни and, and I know, and I know that, uh, uh, that uh, here in the Parliament uh, uh, we have an ally also. Тук в парламента всъщност вие сте ни съюзници, когато стане дума за средства за службата за външна дейност. И в момента ние говорим по-скоро за това да придружаваме думите си за дела, да бъдем последователни. Следващия е, момент е партньорството ни с е, страните по происход е, за бежанците. Знаем, че огромни усилия се упражняват за това да се работи по въпроса за връщането, но трябва да имаме предвид, че този подход работи само за някои части от потоците с бежанци и той няма да реши проблема с идващите от Ирак, Афганистан и Сирия. Работим в пълно съответствие с международните е, конвенции и закони и е, спазването на принципа на не връщане. И може да се каже, че ние работим в спазване на принципа за на принципа за право на невръщане, защото ако не го спазваме, това би било опасно. Но също така трябва да отчитаме факта, че що се отнася до преходните страни, положението е много по-сложно, отколкото си представяме, защото част от тези преходни страни се превръщат в е, крайна дестинация и съответно се създават огромни социални проблеми и проблеми за сигурността. Затова нашия подход трябва да е за партньорство, за това да сме наясно какво можем да правим заедно, как можем да си сътрудничим, с международните организации, за да се управляват потоците, а не да се спират и да се управляват по един устойчив начин за тези хора, не за нас. И когато работим с страни, които се намират в много трудна економическа, социална положение – да не стоварваме допълнително бреме на техните плещи, защото тези страни в такъв случай могат също да се превърнат в източник на беженски потоци, ако там се наруши стабилността и безопасността. Затова трябва много внимателно и много разумно да работим. One е последните два елемента. Първо, нашата работа, свързана с трафикантите и миграцията. Трябва да се зададат легални канали. По този начин ще се изолират трафикантите. Това е очевидно за всички нас, когато говорим и за миграции, и за мигранти, и за бежанци. Това са очевидни факти. Междувременно, е, трябва да се създаде съгласие да се работи последователно по законните канали. Съвсем естествено е тези потоци да са отправени към Европа. Започнахме работата си с нашите партньори в е, страните, които са транзитни. Опитваме се да засилим нашето противодействие към трафикантите и каналджиите, да не им позволяваме да спекулират и да злоупотребяват с доверието и отчаянието на хората. Хората, които идват тук, те са хора, които са оцелели, казвам, те са оцелели ам, след цялото това пътуване нещата, които чуваме, са близки до историите от времето на робството. Наистина е много болезнено да се а, чува нещо такова. Има майки, които харчат и последните си пари, за да могат да спасят децата си. Виждате как, колко голямо е отчаянието. Хората са готови да поемат риска да умрат заедно със своите деца. Те не си правят иллюзии. И ние трябва да разберем, че не можем да ги спрем, като градим огради или стени. Като част от цялата стратегия започнахме операция за противодействие на каналджиите и трафикантите. Все още не сме променили наименованието, съкръщението, но ще направим и това. Опитваме се да работим бързо. Този път успяхме да започнем операцията в рамките на един месец, съгласно на всичките 28 държави членки. 1500 човешки живота бяха спасени и то по море. Освен това, много важна информация беше събрана за системата и начинът по който ам, работят каналджиите и трафикантите. Има необходимост от съгласието на съвета да се премине към втората фаза. Такова съгласие има вече от страна на външните министри и министрите на отбраната. Не говорим тук за бомбардиране на лодките. Най- Важното е да бъдат спрени трафикантите и каналджиите. тези хора, които се занимават с такива престъпни практики, трябва да бъдат изправени пред съда и техните постъпления от тази престъпна дейност трябва да бъдат конфискувани. Няма как да се разреши проблема бързо с само една операция трябва винаги да се действа в съответствие с международните разпоредби и да работим в тясно партньорство с нашите международни и регионални партньори. Ще спра тук и може би ще се върна отново на темата, когато ми зададете вашите въпроси. Но а, и миналата седмица в пленарна зала казах, че Основните причини за тази криза са свързани не на последно място с бедността. Природни бедствия могат да се случват винаги, те ще се случват и в бъдеще и те също могат да породят големи бежански потоци. Когато говорим за справяне с кризата, ние сме насочили силите си най-вече към Либия. Има добра новина, която ще бъде представена през следващите дни. Надявам се, може би и през следващите а, часове да се постигне съгласие с Либия. Работим и а, по а, кризата в Сирия. Надяваме се, че а, ще се използват а, възможности за изграждане на регионална рамка за сътрудничество, така че да се използват и регионалните сили, които да работят а, по а, двата конфликта. Има гражданска война. Наше задължение е да се намерят ам, добри а, подходи, за да се разрешат проблемите и от политическа и дипломатическа гледна точка. И отново да се върна към отправната ми точка. Трябва да сложим нещата в контекст. Говорим 40 хиляди за 120 хиляди. Ако добавите бежанците, които са в съседните на Сирия страни и тези, които са вътрешно разселени в Сирия, говорим за 12 милиона. Нека да осъзнаем за какво говорим по отношение на данните, тенденциите, човешкото достоинство, международното право, конвенциите и по отношение на нашите отговорности. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на комисарият Амарополус. Thank you. Thank you, Well, I would like to thank you and the Благодаря. Благодаря, че организирахте това важно заседание. Тук и аз бях преди една година с Фредерика, но тогава бехме в съвсем друго състояние на духа. Господин Годерес също е тук сред нас и той е отдаден изцяло на тази така важна и щекотлива тема. Преди година започна нашето сътрудничество. Нека да ви напомня, че а, е, ние от самото начало бяхме готови да ам, работим ефективно. Бяхме изправени пред миграционния ем, натиск и пред предизвикателствата, свързани с а, него. Говорим за миграционна политика. Мога да ви кажа, че това, което е направено в миналото, е било в правилната посока, но не е довело до желаните резултати самото начало Юнкер и всички ние си ам, заложихме приоритети. Имаше предложение за изпълнение на конкретни политики. В рамките на 5 месеца бяхме в състояние да представим Европейската програма, свързана с миграцията. Искам да изразя моята благодарност към Европейския парламент за това, че още от самото начало оказа съдействие, подкрепи нашите усилия. Ние приехме политиката, но тя сама по себе си не може да разреши проблемите. Няма съмнение в това. Знаем, че Европа е подложена на натиск, но знаем, че също и нашите съседни страни са в затруднено положение. И тази ситуация ще продължи да е такава. Трябва много добре да се подготвим. Освен това, трябва да сме наясно, че е, този проблем не е свързан с пари, не е свързан само с някакви данни или цифри. Говорим за човешко достоинство, за читане на е, хората, и всички тези ценности, върху които е стъпила Европа. Ние трябва да защитаваме а, нашите ценности. Начинът по който ще реагираме на кризата с бежанците ще а, бъде записан в нашата история като европейци. Тази криза, изправенето с нея е едно изпитание за нас като европейци, за нашите ценности. Напълно съм наясно с ам, специалното внимание на вашата комисия и на Европейския парламент към това да се зачитат а, е, основните човешките права на бежанците и най-вече се зачитат разпоредите, свързани с правото на убежище. Много политически дебати се водят и в а, е, е, Европейския парламент, но и в Европейския съвет. Европейския съвет също ни помогна да отбележим напредък. Дебатите са много различни на национално ниво, обаче в много държавите членки. Различни са дебатите и в съвета, както смятам, че знаете. Това е начинът по който функционира Европа. Или това е начинът по който Европа не функционира правилно. С нощи бях много разочарован очаквах повече подкрепа от страна на държавите членки. Да, повечето оказаха съдействие, дадоха своя принос, постигнахме положителни резултати, но не бях доволен от това, че някои държави членки мислят по-скоро на национално, а не на европейско ниво. Но комисията ам, е уверена в своите действия и ще продължи с тях. Трябва да се разреши тази криза и да се даде нова възможност да се възроди Европейския съюз и да бъдат поенти всички отговорности. В момента целият свят е отправил поглед към нас. Целият свят очаква от Европа да продължи напред по един смел и уверен начин. Време е всеки да поеме своята отговорност. Нека сега да се насоча върху напредъка, който сме отбелязали от миналата година до сега. Не трябва да забравяме, че нашата миграционна политика – до сега, за много кратък период от време, вече е допринесъл за спасяването на много човешки животи. 110 000 души са били спасени чрез операцията Посейдон. Вижда се, че е възможно да бъдат постигнати резултати, когато сме обединени, когато действаме координирано. Нашата реакция, свързана с тази криза, ще доведе до гарантиране на правото на убежище, както и до зачитане на основните човешки права. Ние е, много скоро ще продължим с нашата операция. Има горещи точки, по които се работи. трябва да се работи за това да се очертаят потребностите на хората, които идват в Европейския съюз, да се види кои наистина имат нужда от помощ и могат да станат в Европейския съюз и кои не. Тази седмица ще организираме среща свързана с препоръките на съвета. Ще бъдат преприяти и мерки. Ще се даде препоръка, ще се даде предимство на хората, които са в нужда, хората, които са уязвими. Както знаете, комисията миналата седмица представи амбициозен пакет, за да се справи с миграционната криза. Нашето предложение е да гарантираме, че правото на обежище за, се зачита навсякъде в Европейския съюз. A new proposal. Излязохме с ново предложение за временно преместване. 160 хиляди души, нуждаещи се от международна закрила, ще бъдат преместени, преразпределени. Така те ще могат да живеят в условия на свобода и сигурност. Европейското законодателство за убежище съдържа конкретни разпоредби за уязвимите лица и непридружените малолетни и непълнолетни. Това законодателство е изцяло приложимо и към разпределянето или преместването на бежанците. С приоритет ще се ползват най-уязвимите от тях. Това е залегнало в проекто решението на съвета. Съгласно първото предложение за спешно преместване, Европейският парламент може да отправи много силен сигнал към държавите членки. Освен това, комисията предлага и въвеждането на постоянен механизъм за разпределяне, така че правото на убежище да се реализира по-бързо при бъдещи кризи. Парламентът ще участва пълноправно в преговорите в качеството си на съзаконодател. Общо европейският списък на сигурни трети страни, който предлагаме, ще облегчи натиска върху националните системи за убежище. Ще даде възможност за поставяне на акцента върху реално нуждаещите се от международна закрила кандидати. Търсещите убежище ще могат да подадат молба, която и в бъдеще ще се разглежда в зависимост от конкретния случай. Молбите за международно обежище ще бъдат разглеждани по ускорената процедура, ако в рамките на индивидуалната преценка се окаже, че кандидатът няма право на обежище. Действащото законодателство, най-вече директивата за връщането, вменява на държавите членки законовото задължение да предприемат всички необходими действия за гарантирането на ефективното връщане на всички от тези, които нямат право на убежище. Единствено по този начин можем да гарантираме и подкрепата на обществеността за системата ни за убежище. Единствено така можем да гарантираме доверието към тази система. Към момента единствено 40% от лицата, за които е издадена заповед за връщане, действително се завръщат в страните си на происход. Планът за действие на Европейския съюз за връщането предвижда мерки в краткосрочен и средносрочен план с цел повишаване ефективността на европейската система за връщане при пълно спазване на всички стандарти за правата на човека. Както каза преди малко и Федерика, един от тези стандарти е принципът на неотблъскването, на забраната на връщане. Европейското законодателство в рамките на цялата процедура на връщане ще се прилага напълно. Основни права, като спешни медицински грижи и правото на събиране на семейството са закрепени в директивата за връщането. Ако искаме да постигнем успех, да намерим трайно решение, ще трябва да продължим да си сътрудничим с всички наши страни партньори. Ще трябва да ги подпомагаме в техните усилия за по-добро управление на миграционните потоци. Ще трябва също така да се справим и с първопричините за тези потоци. Ако искаме да се справим с предизвикателствата пред Европа, ще трябва да работим за доизграждане на отношенията си с трети страни. Това означава, че ще трябва да обвържем вътрешната с външната си политика, както каза преди малко и Федерика. Именно това се опитваме да постигнем, сътрудничайки си тясно с трети страни. Приложихме този подход още от самото начало и той вече носи много положителни резултати. Нека сега накратко се спра върху вчерашния съвет – в началото заявих, че с нощи не бях особено доволен. Но Нека ви кажа, че министрите на вътрешните работи на държавите членки поеха ангажимент за подкрепа. на предложенията, с които комисията излезе през май и септември. Мнозинството от държавите членки проявиха готовност за разпределянето на 120 000 души, явно нуждаещи се от международна закрила. Съветът също така взе решение да увеличи незабавно в значителен размер финансовата подкрепа на Европейския съюз за Сирия и съседните й държави. И комисията и парламентът заявиха, че трябва да си поставим по-амбициозни цели, за да можем да се справим с настоящите предизвикателства. Накратко, не постигнахме споразумението, което възнамерявахме да постигнем първоначално, но ще се опитаме отново да постигнем съгласие и както не веднъж съм казвал, ще разчитам на вашата подкрепа. Европейският парламент може да изиграе много важна роля, защото вие оказвате въздействие върху националните лидери, върху обществеността в държавите членки, върху политическите ни партньори. Вие можете да обедините всички тези субекти, така че те да ни подпомогнат в усилията ни. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за възможността да участвам в днешното заседание. Нека още веднъж заявя, че разчитам на вашата подкрепа. Благодарен съм за всичко това, което постигнахте през изминалите 10 месеца за усилията ви за разработването на всеобхватна политика в областта на миграцията. Да, има още какво да направим в бъдеще, но трябва да го направим заедно. В момента Европа е подложена на изпитание. Ако се провалим сега, ще се провалят не европейските институции, ще се провали Европа. Не бива да допускаме това. Председателят, благодаря господин комисар. Думата има госпожа Валенсиана. Благодаря. Ще се изкажа на испански. Моля да си сложите слушалките. Благодаря на господин председателя Брок. Благодаря и на всички присъстващи тук днес. Ще се изкажа накратко преди да ви представя Антонио Готереш, който ще се изкаже след мен. Току-що се връщам от посещение на границата на Сърбия и Унгария. Сред нас днес са високопоставени представители на различни институции. Държа да заявя пред тях и пред колегите си тук, на какво станах свидетел на границата между Унгария и Сърбия. Онова, което видях, наистина е срамно и ужасяващо. За съжаление, ние всички сме съучастници. Хората, които се намират на тази граница, прекусяват държави на територията на Европейския съюз в пълно отчаяние. Тези хора нямат нищо и не получават нищо. Почти няма хуманитарни организации, които да могат да помогнат на тези хора, да им дадат храна и вода. Повечето от тези хора имат право на обежище. Там, където бях, има толкова много хора, толкова много деца. Това е място, което е само на час и 40 минути път с самолет от Брюксел. Хиляди хора прекосяват Сърбия, за да стигнат до тази граница. И слушах комисара Врамополос и госпожа Могерин и Държа да кажа пред тях и пред господин Готереш, че те са хората, които наистина полагат големи усилия за да променят нещо. Но трябва да действаме сега. След седмица или малко повече от седмица ще настъпи зимата. И сега нощем вече е много студено. Ще се стигне до криза с разселените лица до бедствия в наистина огромни мащаби. Международните организации вече отправят предупреждения Положението просто не е устойчиво. Турция чисто и просто оставя беженците да прекусят нейната територия на път за други държави. Ако не направим нещо сега, след броени дни, хората ще започнат да умират от студ. Не става дума за това колко души да преразпределим. 120 хиляди или 40 хиляди. Тези цифри са смешни. Трябва да се предприемат наистина мащабни действия за справяне с хуманитарната криза. Докато вземем решение тук в Европейския съюз какво да правим с тях, ще трябва поне да им дадем подслон и храна. Това е най-малкото, което можем да направим за тези хора. Най-малкото, което можем да направим е да зачитаме човешкото им достоинство. Нещата не се свеждат само до политически мерки. Благодаря от името на всички присъстващи на господин Гутереш за огромните усилия на Върховния комисариат за беженците на ООН. Знаем, че той има проблеми с финансирането. Благодаря на госпожа Могерини и на комисията за работата им от изминалите месеци. Европейският парламент не може да направи всичко необходимо и съветът трябва да поеме своята отговорност. Сега давам думата на господин Готереш. Уважаеми председатели, аз 22 години съм бил депутат в националния ни парламент. Преди 51 години имахме първата голяма европейска криза свързана с беженци. Това беше и първата голяма беженска криза и за Върховния комисаря за беженците. Това беше след събитията в Унгария. Мнозина унгарци напуснаха страната си, тогава нямаше Шенген, границите бяха отворени и те можаха да отидат в Австрия и Югославия. И от Австрия можеше да се реализира програма за преместване презаселване 1400 хиляди унгарци бяха разселени в няколко европейски държави извън Европа в рамките на по-малко от 3 месеца. Европейската интеграция беше съвсем в началото си, но унази част на Европа, която можеше да се обедини, се обедини, за да защити жертвите от Унгария, жертви на агресия. Сега имаме Европа, но Европа не е обединена, тя е разединена. И това разединение намира израз във факта, че колегите ни тук имат огромни проблеми да бъдат прияти техните програми от съвета. И сред тази хаотична ситуация държавите членки се опитват да вземат собствени мерки, границите се наблюдават по-строго, някои по-строго слабо. Сякаш в Европа всяка държава е една част от пазала, които всички части взети заедно вече не си пазват, за да може да се осигури закрила на онези, които се нуждаят от нея. И а, това създава огромни страдания за хората. Вчера разговаряхме с много сирийци по границата, както и с а, други националности. Те изпитваха огромна несигурност, объркване, страх, защото не знаят какво ще се случи. Сред тях някои бяха изпаднали в отчаяние. Това а, вреди на репутацията на Европа. И в битката на ценности, тъй като въпроса за ислямска държава, според мен и а, други въпроси, не е въпрос на военни операции, а идеологическа битка по-скоро. И тук Европа може да даде сериозен принос, защото тя го е правила и преди, по време на Ренесанса и други периоди. И така трябва да можем да се преборим с ислямска държава. Но когато Европа отхвърля приемането на мюсулмани бежанци, това има обратният ефект и това се отразява на сигурността в Европа като цяло. Същевременно това създава чудесна среда за развихрене на дейността на каналджиите. И използвайки цялото това объркване, много хора, които не се нуждаят от закрила, се присъединяват към потоците. Сред пакистанците, например, вчера имаше и гръцко говорящи, защото някои хора са решили, че сега могат да използват ситуацията и да се преместят от Гърция другаде. Хаоса объркването позволява на унези, които искат да се възползват от ситуацията, без да имат реална нужда от закрила. И в този контекст считам, е, че е важно да разберем какъв е характера, смисъла на тези потоци и какво можем да очакваме от тях. Има разлика между Централното Средиземноморие и Източното Средиземноморие. В Централното Средиземноморие има нещо, което е свързано с традиционните връзки между Европа и Африка и бъдещето ще зависи от демографските развития в Европа и в Африка. Два фактора влияят сега проблема за защитата на Еритрея. Uh, И кризата в Ливия. Тези явления могат да бъдат смекчени чрез адекватно сътрудничество с африканските държави. Става дума по-скоро за проекти, за сътрудничество. Това сътрудничество трябва да бъде обвързано с местата на происход, за да се избегне ненужно предвижване на групи хора. Трябва да се даде възможност хората да просперират в собствените си страни, може да се проучи испанският опит и отношенията на Испания с Северна Африка, които значително намалиха потоците мигранти, които бяха значителни, ако се спомняте преди години, към Канарските острови. Централното Средиземноморие през последните няколко седмици имаше, имаше около 500 000 души дневно но сега в източно Средиземноморие имаме 4000 на ден, които стигат до гръцките острови и от това се формират тези беженски потоци. 80% са сирийци, след това следват афганци и други националности. Те минават през Гърция. И този беженски поток поток трябва да бъде а, разрешен проблема с него. Има различни подходи, които се прилагат за решаване на проблема. Защо има такъв наплив? Защо изведнъж се случва всичко това? Имаше миналата година малък растеж, но изведнъж е, имаше рязък скок. Според мен това се дължи на три причини. Има сирийци в е, съседни държави, близо от 5 години. Те са загубили вяра в политическо решение на е, кризата в Сирия. Ситуацията в съседните държави драматично се влуши и трябва също да имаме предвид, е, че ефекта от е, набъването на населението в държави е, като Йордания, Ливан и дори в Турция се отразява сериозно на обществото, на економиката и създава сериозни проблеми. Можете да си представите, при подобни ситуации хората не могат да работят, те няма как да организират живота си Техните спестявания се стопяват, влушават се все повече условията на живот, изчезва и надеждата. През 2015 имаше спад в международната помощ. Основният елемент в това намаляване беше липсата на средства. Ако си спомните, преди няколко месеца беше намалена програмата за предоставяне на храни с 40% в съседните държави. Така че хората нямат надежда да се върнат в страните си. Съседните държави нямат възможност да осигурят нужните условия на живота и, Европ... и международната общност забравя за всичко това, така че ни, ни оставят да се справяме сами и Европа се явява като единственото спасение, затова наблюдаваме този скок. Социалните медии също се задействат, задействат се и каналджиите и наблюдаваме това, което се случва през последните месеци. В този контекст е, за мен е ясно, че хуманитарна помощ за бежанците трябва да се осигури мащабно, както и да се подпомогнат съседните държави в економическо отношение, за да може да се управляват тези потоци. също но аз вярвам за важно да имаме предвид, и аз забелязвам, че има идеи, които се изразяват в този смисъл в някои медии, че има че Европа гледа като на решение да върне сирийците в съседните им държави. Това е неприемливо в морално, в политическо и всякакво друго изражение. Относно решенията на съвета от вчера. Аз няма да навлизам в вътрешни въпроси на европейските институции, но се спомних времето, когато бях в португалското правителство. Имахме доста изваредни ситуации, като тази, която наблюдаваме сега. И ако Министерски съвет вземе решение да се преместят хора, се отлага въпроса, след това се представя въпроса пред парламента, той се връща в Министерския съвет, а все пак става дума за извънредно положение, за спешна ситуация. И през октомври съвета ще вземе сега Решение Това е неприемливо. Аз бях а, шокиран от новината, като се събудих. Считам за важно да имаме план Б. Много от елементите на този план Б бяха а, вече очертани от комисария Аврамополос. На първо място трябва да видим какво може да се направи незабавно, което означава да се създадат адекватни условия за приемане. Не ми харесва тази дума hotspots или горещи точки, където се регистрират и приемат а, а, идващите беженци. Искаме да има места, където хората да получават помощ, да се извърши скрининг, кои от тези хора се нуждаят от закрила, кои не, онези, които се нуждаят от закрила да бъдат презаселили, останалите да се върнат там, откъдето са дошли. Ние сме в тесни контакти с гръцкото правителство. Те полагат огромни усилия в момента, но не са в състояние да се правят на практика. За това ЕАСО, Фронтекс, всички агенции трябва да очаква, участват, както и хората от гражданското общество, тези центрове да задействат е, както трябва. Това е изключително важно. Италианското правителство ще приеме тези регистрационно-примателни центрове, само когато се задейства процедурата на презаселване. Ще започне с 40 000, които вече са одобрени с държави, също които могат изпреварващо, преди да са определени плотите за тях, да приемат хора тези, от тези 1600 хиляди, 160 хиляди, извинете. Не зная какво ще стане с унгарската граница, но ако тя остане каквато е в момента, считам, че трябва да се намери а, спешно а, решение, да има центрове в Сърбия, например. В Сърбия трябва да се създадат възможности за прием, за подпомагане, както и от Сърбия да започне програмата за преместване, презаселване или хуманитарна мисия, така както беше предвидено за Унгария, ако Унгария продължи да отказва да приема големи групи бежанци. Зимата наближава, затова трябва да се намери решение. Сърбия ще бъде е изключително важна за намирането на решение на проблема за презаселването на онези, които имат право на закрила и на връщането на онези, които нямат такава. Тегерика Могерини каза също, че трябва, трябва да съчетаем борбата с контрабандистите на хора с създаването на легални канали. Радвам се, че е одобрен проекта за презаселване, хуманитарни мисии, събиране на семействата, могат да бъдат издавани визи по различни а, причини. Приемането, презаселването и е за лица, които идват а, с лодки. Но трябва да бъдат извадени голям брой хора от тези канали, които се ползват в момента, които са несигурни, много от хората губят живота си. Съвета и комисията, държавите членки би трябвало да направят всичко по силите им за разрешаване на всички аспекти, свързани с кризата. Искам да подчертая казаното от Могерини, че нещата изглеждат неуправляеми, но всъщност са съвършенно управляеми. Те могат да бъдат управлявани. За целта е необходимо да имаме приемане, презаселване. Всички инструменти трябва да действат както трябва. 4000 души на ден до гръцките острови. Това е огромен поток. Броят на лицата, бяха принудени да напуснат а, а, своите домове през миналата година бяха 42 500. Повечето бяха сирийци, а, палестинци. Има и други точки в Африка, други части на света. Има много бедни държави, които отварят границите, границите си и които предоставят оскъдните ресурси, с които разполагат, за да помогнат. Аз бях в Либерия, когато имаше кризата с ебола, посетих едно село и хората, живеещи в това село, по даваха на хората, които идваха като беженци от Кот Девуар, а, семената, а, които те биха могли да използват за засяване на оризови полета. Те ги даваха на а, чужденците. Така че тук се говори за колко е трудно, че а, държавите са сериозни, но засегнати, но все пак трябва да се даваме сметка, че живеем в привилегирована част на света. Ако ние направим това, което е необходимо, наблюдавайки случващото се сега, можем да достигнем до много по-сериозни проблеми. Thank you very much, Antonio. Благодаря, Антонио. че е, това, което ни казахте, може да стане мото на конференцията, че когато нещо може да бъде управлявано, то трябва да бъде управлявано. И колегата Димитриус е, каза, че парламента не е само наблюдател. Ние имаме и законодателна роля, но също така и история от е, участие в е, решаването на тези проблеми. Ние непрекъснато обръщахме внимание на положението в Средиземноморието, а също и за системата за обежище. Роберта Мазола и Сесил Кянге сега ще представят нашия ключов доклад за положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход към миграцията. Аз използвам думата холистичен, предсата не харесва много това определение. Но в край на кръщата ние сме тук заедно, за да работим заедно. Холистичен означава точно това, да работим заедно. Ако не ви харесва думата холистичен, нека да ви кажа, тя просто означава това. И сега давам думата на Роберто Мацова и след това на Касето Кенги. Заповядай, Роберта. Благодаря. Добре дошъл на върховния представител, на върховния е, комисар. Оценяваме вашето присъствие тук. Комисията представи новите предложения за управление на мигрантските потоци е, в навечерието на поредната криза, е, след като е, отново всички страни членки не постигнаха конкретно споразумение как да се справят с положението. Мисля, че е много важно да не забравяме в края на кращата за какво става дума. Хиляди хора Оттам тръгваме. Семейства, деца бягат е, според нас от у... безкрайни ужаси и търсят по-добро бъдеще. Европа, която ние познаваме, се надяваме, че няма да ги загърби. Не става дума сега за политическа риторика, а само да застанем за ценностите, с която бе изградена Европа. И то с конкретни действия – и не да оставаме кризата да оголва е, нестабилността на нашия политически съюз. Ние трябва да се изправим а, е, в, а, е, срещу ситуацията и да покажем какво можем да направим. Ние трябва да дадем пример. Можем да покажем, че разбираме а, уязвимите и да не оставяме политически боричкания да отслабят реакцията ни. Реакцията и на комисията, и на външната служба е от ключово значение. Оценявам високо думите на госпожа Могерини и на комисара Врамополо за справяне с положението. И е, трябва, аз от месеци повтарям, всяка страна членка трябва, независимо от географското си положение, да даде своя отговор, защото проблема не е само европейски. Това е една реалност в целия свят и всяка страна членка трябва да реагира. Затова трябва да оценим и усилията и на Турция, Йордания и Ливан е, в е, справянето им с е, проблема за подслоняване на бежанците. Други страни по света също трябва да бъдат поканени да играят по-голяма роля, защото ние сме в тази криза заедно. Трябва да се реагира по-бързо, за да се създадат тези е, приемни центрове, хотспот, както ги наричате, горещи точки, и да се създаде и списък от безопасни страни, където могат да се разглеждат исканията за убежище. В Европейския съюз трябва да има постоянен механизъм за тези, които имат нужда от закрила. Като политици трябва да търсим не само е, действия в рамките на нашия петгодишен мандат, а дългосрочен подход който надхвърля непосредствените и спешни нужди. Мисля, че всички сме на едно мнение. Е, отдавна свърши времето да се правят мънички стъпки. Също така трябва да разгледаме и отношенията си с трети страни, с страните, откъдето идват беженските подходи, за да се работи по основните причини за тези е, е, мигрантски подходи, потоци и за да се преодоляват тези причини. Тук става дума да бъдем активни дългосрочно, защото ако няма решение на ситуацията в тези страни, хората ще продължат да бягат, ще продължат да умират в пустинята или в морето, защото в края на кращата те нямат друга альтернатива. А борбата с трафикантите, това е основен момент от всяка реакция и за това приветствам и е, решението за операцията е оформет. Но това не може да бъде единствения отговор на страните членки. Страните е, членки и техните министр-председатели могат да решат да има намеса, но те трябва да, се, да постигнат съгласие и по други аспекти на проблема с е, миграцията. Ние имаме задължение да направим така, че да се използват възможно по най-добър начин средствата за хора, които имат нужда от закрила, а тези, които нямат право на закрила, трябва да бъдат върнати спрямо, спазвайки международните принципи. Трябва да работим и с трети страни за прилагане на тези принципи. Европа като оградена крепост, не това е, е, е отговора. Фронтекс обаче трябва да има ресурсите да реагира ефективно, без да му се отнема възможността да реагира. И трябва да имаме двойствен подход, да отчитаме всички аспекти на положението и да имаме средства за решаването на проблем. Ние можем да постигнем нещо по-добро и Именно към това призоваваме. Искам да благодаря на всички, които са тук. Знам, че нашето заседание ще има своя принос към а, последващите действия по този проблем. Роберта, thank you very much and thank you for being brief. Благодаря, Роберта, благодаря и за това, че не отне много време. Знам, че много от колегите искат да се изкажат и се надявам, че всички ще имат възможността да се изкажат. Благодаря ви за сега, колеги, на, за търпението. Сега давам думата на, на Цесил с докладчик. Заповядай. Благодаря, господин председател. Презентати кое, per questo le ringrazio molto. Мога да кажа, че съм изключително е, удовлетворена от е, чутите тук думи. Благодаря на върховния представител госпожа Могерини и на върховния комисар Отиерс. Благодаря и на комисар Аврамополос за амбициозните е, мерки, които комисията възнамерява да предприеме. Всяка година хиляди мъже, жени и деца са принудени да напуснат домовете си е, в зони е, на конфликти, защото са преследвани. Други напускат домовете си, защото търсят по-добро бъдеще, но в много случаи те идват от места, където са били лишени от правото си да живеят в мир и да имат економически развитие. Те идват в Европа, където има демокрация, Европа, която Европейския съюз, който получи Нобеловата награда за мир. Но те нямат право тук дори да съществуват, защото нямат документи, но те имат право да бъдат уважавани, имат право да упражняват своето човешко достоинство. И ако тези принципи означават нещо за нас, ние трябва да дадем на, този, на тези хора международна закрила. Трябва да се борим с егоизма на страните, които искат да отрекат на тези хора подобни права, които не искат да е, зачетат тяхното човешко достоинство и техните права които прилагат произволно задържане и безразборно връщане. Трябва да се борим с расизма, ксенофобията и всички мерки, които въвеждат отново ограничения по границите, защото те ще имат обратен ефект. Мигрантите и бежанците имат економически, социални и културни права. 106 хиляди са децата, които са пристигнали в Европа в първото полугодие на тази година. Те трябва да имат възможност да бъдат образовани, да станат е, граждани на Европа. И интеграцията, според мен, е ключ към бъдещата ни обща политика за миграция. Предизвикателствата, които са пред нас, са да разработим един подход – който да интегрира тези миграционни потоци. Трябва да направим така, че всички влизащи на наша територия да бъдат интегрирани и економически, и социално, за да имат права и съответно задължения, равни на тези на нашите граждани. Това е предизвикателство, но и възможност. Случващото се е много е, комплексно и сложно. Тук е, имаме е, взаимоотношения с страните по происход на бежанците, които страните, транзитните страни, страните, които ги приемат. Аз и Роберта сме изключително благодарни, че имахме възможност да работим по доклада за холистичния подход. Нека да използвам тази дума. Искаме да представим един общаващ подход, за да можем да променим и менталитета в Европа, отношението към миграционните потоци. Тук става дума за една хуманитарна криза, с която трябва да се справим. Не само на външните си граници, но и вътре във всяка страна. Ние трябва да сме наясно какво се случва в Европейския съюз, че случващото се е резултат от кризи и конфликти, в които Европейския съюз и други, и други страни не са искали да се ангажират или не са могли. И сега нашата реакция е, е, зависи от това до каква степен сме готови да споделим своя евро, своята европейска е, мечта с други. Ние не можем да бъдем егоисти, не можем да бавим решенията в съвета ние сме се възползвали от солидарността на гражданите. Виждали сме как гражданите могат да бъдат солидарни и те са готови да, да окажат хуманитарна подкрепа на бежанците и затова ние като цяло трябва да търсим управление, отговорно управление на иммигрантските потоци. И искам да приключа с думите, че нашата институция е в центъра на европейската демокрация. Ние сме представителите на е, стотиците хиляди европейски граждани, които са готови да покажат солидарност. Благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Сега ще дам е, думата на представителите на парламентите от Средиземноморския регион ще ви помоля да се вместите в рамките на 3 минути. колегите ще получат по една минута. Има 30 души, които искат да вземат думата. Затова казвам, че и няма да включваме повече оратори в списъка. Ще видим докъде ще стигнем. Трябва да дадем думата и отново на нашите гости тук на подиума. Думата има от името на Йорданския парламент господин Алмаяли. Имате думата. Kann mal da jemand hingehen? Mein Gott. Aha. شكرا سيد الرئيس حين نتحدث عن اللاجئين والناحية الإنسانية نحن نتحدث тук става дума за едно хуманитарно изражение на въпроса с бежанците – ние също така обсъждаме последиците на нея и е, причините. Тук не става дума само за кризата на бежанците. Ние трябва да разгледаме какви са причините. Причините са свързани с това, което се случва в страните, откъдето идват бежанците. бежанците. Регион, който е залят от е, война и тероризъм. където е, не се зачитат правата на хората. И в момента пожарът, който се развихря в тези страни, се разгоря до там, че стигна и до европейските граници – от десетилетия в тези страни с колонизацията, с бедността има огромни проблеми. Също палестинската криза, настойчивостта на израелското правителство да провежда толкова несправедлива политика към палестинците също допринесоха за постоянната колонизация на палестинските земи. Тоест, ние всички сме наясно, че е имало е, много международни проекти за Близкия изток, е, е, планове, стратегии, интернационални стратегии, които имаха за цел да е, преразгледат и да пренапишат историята и в, в този регион. Е, и а, информационната кампания, която се води в момента, всъщност е кампания за дезинформация по отношение на ислямската религия. в края на краищата мусулманската религия е изкривявана от определени въоръжени групировки, които се твърдят, че са мусулмани – но ние не можем сега да обвиняваме всички е, мусулмани. Разбира се, е, в региона е, има свой, региона има своите причини да създава за създаването на кризата, примерно бедността, неспазването на човешките права много голям процент, 40% от населението е маргинализирано там, но в края на кращата в момента към нашия регион се отправят едни клевети. И ние искаме да предупредим, че там на място се създават условия, експлозивни условия, които ще се разпространят е, извън региона. Всички наши приятели и партньори трябва да остават, на, да забравят егоизма си и всички стратегии и планове за раздробяване на региона, трябва да се упражни натиск върху Израел да прекрати политиката си за колонизация. Помощта, която се предоставя на терористите, също трябва да бъде прекратена за да има социална и економическа справедливост в тези страни, за да могат да се спазват човешките права, за да може да се задейства отново економиката, т.е. да се започне един план Маршал за економическо възстановяване на региона, с което ще се намали и економическото и социално неравенство. Така ще можем също да застанем и на, преговор, на масата за преговори с всички заинтересовани страни. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. Искам да подчертая още веднъж, че това, което прави вашата страна за приемането на бежанците, е неимоверно. Е вие заслужавате нашата благодарност за това, което правите. Господин Мишел Муса, той е председател на подкомисията за правата на човека в Ливан. В Ливан има 1,3 милиона бежанци, като техния дял е много голям, като се има предвид населението на страната, което не е толкова многобройно. Господин Муса, имате думата. أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة التي وجهها وإن Аз също Бих искал да благодаря на Европейския парламент за отправената покана да участвам в този дебат, въпреки че тя пристигна малко с закъснение. Европейският съюз проявява интерес към въпроса на беженците. Това ще доведе до облегчаване на условията в съседните държави, откъдето тръгват бежанците. Бихме искали да се сътрудничим с Европейския съюз при приемането на бежанци, да разчитаме на партньорите ни, да установим контакти и сътрудничество Това сътрудничество трябва да се използва в пълна степен, за да можем да приемем беженците по достоен начин. Ливан не е транзитна държава за беженците. В рамките на своите възможности Ливан искаше да приеме беженци както и да прекъсне всички канали за трафик на хора. Ние отворихме широко вратите ни, за да приемем голям брой сирийски беженци. Днес сирийските беженци са 25% от населението на Ливан. Това е огромна цифра. Искам също да посоча че въпроса за сирийските беженци в Ливан не е чисто ливански проблем. Това е въпрос, който засяга региона, международната общност. Има економически, политически и социални последици. Освен това влияе на вътрешно-политическата обстановка в страната и равновесието между ливанците, чието права са гарантирани от Конституцията. Ливан обаче не искаше да затръшне вратата пред сирийските беженци, затова прилага международното хуманитарно право. Ливан е една мозайка от общности. Равновесието е много деликатно. Това е страна, която се състои в большинството си от мълценства, но които искаха да създадат нация в името на децата си. Предвид на тази деликатна ситуация, въпреки нея, всъщност ливанците оказват подкрепа на бежанците. Но ние искаме също да кажем, има морални отговорности, етични отговорности, които не са само на Ливана, на всички от региона. Ливан не се отказа от а, изпълнение на а, своята част от тези отговорности, въпреки трудностите и направи всичко, което е по силите му, за да помогне на сирийските беженци. Тази трагедия, когато наблюдаваме как една страна е обхваната в а, пламъци, как а, нейните деца търсят изход а, другаде. Това са а, хора, които са тласкани от отчаяние. Те са готови да се качат на нестабилни плавателни съдове. Тази трагедия не се е появила изневиделица. Тя е резултат от гражданска война в Ливан. Вие знаете също, че има гражданска война, трябва повече от 15 години. Когато става за гражданска война или за регионален конфликт, това са последиците. Затова е наложително да се вземе да се намери решение с участието на всички, това да бъде окончателно решение и да бъде постигнато това в кратки срокове, за да се смекчи страданието на бежанците, както и да се смекчи е проблема като цяло. Ние трябва да а, направим нужното, за да смекчим страданието на сирийския народ, на сирийските а, беженци в Ливан и да намерим а, решение на този а, проблем а, и да се заемем с първопричините, а именно войната в тази страна. Сега думата има господин Сала Балхуги, Баласлаби. Uh, uh, Той е от Либия. Той е член на Комисията по човешките права в Ливанския парламент. Моля ви, а, имате 3 минути на разположение. Вместете се в тях, иначе ще изпаднем в затруднено положение. Салам алейкум, Сабах Нур. Добър ден на всички. Искам първо да благодаря на Европейския е, съюз, че ни покани да участваме в това заседание, е, като имаме предвид колко критичен е момента, в който се провежда то страните от Средиземноморието бяха наясно с опасностите, пред които се изправяме и днес. Отново благодарности за поканата. Искам да ви уверя, че Ливия участва в усилията за намиране на решение на международния проблем. Той може да се реши само с смелост, смели позиции, като се очертаят рамките, в които той може да бъде е, решен. Става дума за хуманитарен проблем с сирийските бежанци и решението трябва да бъде дългосрочно и да отчита политическата ситуация в нея всъщност съществуват напрежения, които избухват всеки момент в тази страна и имат отражение навсякъде в арабския свят. В Ливия от 4 е, години се опитваме да постигнем промени в е, Либия, но не получихме очакваната международна помощ. Различни е, организации ни под, протегнаха ръка, голяма част от тях е, мусулмански организации. Те са готови да помагат. но а, в нашите градове се появиха и религиозните организации, които призивават за шериат. И се боим, че по тази причина либийците сега искат да напуснат страната и да търсят убежище като бежанци. А случващото се в Сирия, в Йордания и в Ирак прилича до голяма степен на случващото се при нас. За това трябва да има и дългосрочна политика. Нека да припомня, че Ливия след свалянето на режима на Кадафи започна да си сътрудничи съвсем реално с Европейския съюз, но в страната се извърши политически преврат срещу парламента. Надяваме се, че в бъдещето ще постигнем едно решение с помощта на ООН и Европейския съюз, и с помощта на нашите приятели от е, Магреба. И сега искам да отправя един апел на английски. Полуките от миналото за изграждане на позитивни партньорства в регионален план ще даде възможност да се развиват общностите в страните, откъдето излизат, е, от които излизат бежанците. Също в е, Сахарския регион, е, Сирия, Ирак, за да се постигнат е, дългосрочни проблеми, за да се разбият и мрежите на трафикантите, много съжалявам, но европейските страни всъщност е, техни граждани създават тези мрежи. Трябва да има дългосрочни оцен, оценени е, програми за развитие, които реално да действат – за да можем ние да се гордеем за себе си и да постигаме някакви резултати. В Ливия, посредством правителството на националното единство, надяваме се, че то ще бъде сформирано в близките 2-3 дни, устойчиви инициативи за наблюдаване и на морското пространство и на Сахара. Трябват ни и по е, модерни устройства за е, управление и наблюдение на границата. В Ливия има обучение за съответни служители, обаче трябва да бъдат обучавани и служители в Ирак и Египет и други страни, за да могат те да служат на своите страни. Трябва да има програми за регионално развитие, а също и е, споделяне на информация между различните агенции, включително и тези за сигурност за да се възпрепятстват хората, които се възползват от уязвимите. Трябва да има и политически действия, различни от тези, които се предприемаха до сега. Пожелавам ви успех! All... Благодаря ви. Всички споделяме вашето становище, че трябва да противодействаме на трафикантите и каналджиите в Бавария вече са открити 2000 каналджи, които повечето от тях са от европейски държави. Това показва колко голям е проблема, с какви измерения е той. Да, във вашата страна наистина трябва да има отново функциониращо правителство, Госпожа. Please try to keep the three minutes. Госпожа Алиади има думата. monsieur le président. Благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията по външни работи на Европейския парламент, е, че ни покани да участваме в този дебат, е, който вълнува цялата цялото човечество, което беше разтърсено от малкия Айлан и това, което кадрите, които бяха показани с неговото телцен на турски плаж. Необходимо е да се спазват правата на човека, както е темата на днешната ни среща. Необходимо е да припомним, че 83% сирийски беженци се оставят в ръцете на каланджи, за да могат да напуснат страната им. И те трябва да избират от една трудна ситуация, пред която са изправени в страната, пред това, което предприемат като път. Три хиляди сирийци са поискали официално обежище. На 200 са разрешени молбите вече. Тук не говоря за а, беженци, които идват от а, Африка на юг от Сахара. Имаме а, също и а, афганци, някои либийци и други. За един част, част беше наскоро затворена границата между Мелия и мароканската граница, за да не се допусне пресичане на границата, може би не точно към Средиземноморието. Аз съм участник в смесена парламентарна комисия Европейския съюз Марокко. Антонио Панцери е съпредседател от страна на Европейския парламент. С него се срещнах тази сутрин. Срещала съм с някои от колегите, които присъстват тук и нашия съвместен парламентарен комитет на два пъти е подготвил докладчик по въпросите на миграцията. Аз лично съм била също докладчик по тези въпроси. Какви са заключенията на доклада? Въпросът за иммиграцията включва три риска, които трябва да бъдат избягвани на всяка цена. Първо, отрицателно е, мнение за миграционните потоци. Европейския съюз трябва да се справи същевременно с демографската криза, която изпитва. На второ място объркване на миграция и обежище, тъй като сега сме свидетели на смесени потоци мигранти към Европа. И на трето място да се счита, че проблема с беженците ще може да се разреши само от европейските страни, а не от държавите на происход и на транзит. Аз считам, че трябва много повече внимание трябва да се обърне на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване, господин Карим Алали от Тунис, член на Комисията по външни работи, човешки права и свободи. Имате думата. Господин председател, Уважаеми колеги, дами и господа евродепутати, благодаря първо за поканата за присъствието ми на тази толкова важна среща, защото темата, която се дискутира, е изключително актуална и изключително важна. Ще говоря много бързо. Проблема с миграцията и вълната от бежанци налагат да се търси е, решение на проблема е, кадрите с детското телце на турския плаш показват е, и е, колко, какво се случва в е, страните, откъдето се зараждат тези мигрантски вълни. Насилието е причината за тези вълни. Нашата позиция е ясна. Тря... Става дума за сигурност и когато се говори за е, квоти, не считаме, че това е подходящото решение на въпроса. Трябва да се търси един много аспект, едно многоаспектно решение на проблема, да се отчитат и е, съображения за сигурност, защото е, мафията и други мрежи се възползват от е, е, този е, феномен, възползват се от е, нуждата на хората. И за това подхода трябва да отчита и нуждите от развитие на съответните страни, да се търси едно плодотворно сътрудничество за създаване на заетост в съответните страни, за да се даде надежда на младите хора там – не може в момента да се създава хуманитарна стратегия и, и да не се намират решения за нея. По спешност трябва да се потушат пожарите, които избухват в тези страни, включително и войните, които се водят там. Ние страдаме от е, случващото се в Либия. Повече от 1 милион влязоха в нашата страна е, непосредствено след революцията. А ние самите бяхме в много тежко положение, но посрещнахме нашите либийски братя с отворени е, ръце не сме призовавали наляво и надясно елате ни помагайте, защото нямаме средства. Европа много добре знае това. Така че проблема е, в Ливия, за съжаление, бе създаден от политически разединения, от политически грешки и е, НАТО признава, че в Либия е имало грешки това, че не, не са взети политически решения след е, военната намеса. В Ирак е, също така бе изгонен един диктатор без да се подготви последващото управление. И ако Европа продължава да повтаря същите грешки, е, поне интелектуалците в Тунис наблюдават подобна политика с смайване. Европа е демокрация, Европа спазва човешките права. Добре, вярваме в това, но все пак не следва да се създават войни в други страни. И е, ние да си се връщаме в къщи, все едно нищо не се е случило. Затова проблема трябва да се реши в корените си, за да се приключи с миграцията. Европа трябва да потуши пожарите, които тя е създала, без е, е необходимост всъщност. Не може за борбата с диктатура да изхвърляме и бебето заедно с съпънената вода. Благодаря ви за вашето изказване. Да. Наистина Наистина в определени ситуации от страна на е, Запада е имало намеса, която не е довела до нещо положително и затова сте прав, когато отправихте тези опреци. Господин Хамзадак има думата от е, Турския парламент. Той е в комисията за, по човешките права. Турция също е приела голям брой бежанци до сега. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми приятели, приветствам ви най-сърдечно. Аз съм тук заедно с други колеги от Националното събрание, господин Демир и господин Пир. Не е толкова лесно човек да се вмести в три минути, за да опише ситуацията при нас. За съжаление, люката на цивилизацията е поставена под натиска. многобройни е, са онези, които искат е, да достигнат е, до тук, бягайки от своите страни и тръгвайки към неизвестното. Ние нямам никаква представа къде е крайната им дестинация след тази авантюра. Виждате какви са трудностите, пред които са изправени тези хора. Най-важното е да видим какво се случва в Сирия. Това, което става там, е нещо, което пряко ни засяга. Даните показват каква е ситуацията на 29 2011, 29 октомври 2011, ние приехме сирийски беженци. Допълнително, междувременно бяха прияти. 200 хиляди се намират в лагери. Градини, които те са специално изградени лагери. Ние осигуряваме помощ в рамките на 6 милиарда 400 милиона също са предвидени. 7600 сирийци трябва да напуснат страната си, за да намерят друг дом. Има множество сирийци, които са били задържани, после освободени. Международната помощ в размер на 400 милиона долара в центровете, които са изградени, са необходими всякакви видове услуги, преводачески, технически, санитарни услуги. Такива се осигуряват. И тези бежанци, които ние считаме за наши гости, се намират все още на наша територия. Турция често се счита, счита за а, държава модел в а, много е, части на страната са изградени подобни инсталации. Освен това, имаме мрежа, която подпомага събирането на семейства на беженци, които са пристигнали с първата вълна в тези лагери. Освен това, създаваме система за осигуряване на образование до определено а, ниво. 14 000 беженци през 2014 се опитаха да пресекат границата по море. Те бяха задържани. От тогава цифрите не са се променили. Разбира се, арестите се осъществяват от крайбрежна охрана. В Европа се говори за изграждане на стени, на огради с бодлива тел и прочие мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да се прекъснат каналите по море и суша. Това всичко изглежда малко проява на нечувствителност към тази трагедия, която е най-голямата хуманитарна криза от миналия век насам. хората, които са оставени на произвола на съдбата, понякога вече не будят никакъв интерес сред останалите хора. Аз съм представител на Измир, господин Демир представлява Мугла и ние всъщност сме изправени срещу гръцки градове от другата страна, които служат нещо като база за беженци, които транзитно преминават през Гърция. Опитва се да се осигури малко или повече нормално съществуване на засегнати лица, да се осигурят хигиенни условия, за здравни грижи. Но ситуацията не е стабилна, нещата не могат да останат такива каквито са. Защитата на правата на тези лица е нещо, което не може да се справи сама Турция. Останалите европейски държави трябва също да участват в намирането на решения. Трябва да се премине от думи към дела. Благодаря. Сега ще преминем към дебата. Както казах, всеки ще получи по една минута и моля ви да се придържате към времето си. В противен случай няма да успеем да дадем думата и на тримата оратори тук на трибуната. Господин Коелю. Thanks, Chair. Muito obrigado aos três oradores. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на тримата ни гости на трибуната. Поздравления на господин Готереш е, за неговите усилия и за това, че си върши работата с е, ограничени средства. С тези ограничени средства трябва да се подсигури храна и подслон за много хора. Имаше ем, обвинения, че е, дори терористи идват, на Европа, е, идват в Европа и затова трябва да се затворят е, границите. Но това не може да става по такъв спонтанен начин, защото възникват проблеми така излиза, че хората казват, не, ние не искаме тези хора да ги приемаме. Господин комисарио, слушах внимателно вашето изказване и съм съгласен, че границите и действията по тях трябва да са свързани с шенгенските разпоредби. Има разлика между тези, които контролират границите си и тези, които изцяло затварят границите си. Какво може да направи комисията, за да се справи с тази ситуация? И за да може да се е, разг... прави разлика между двата типа действия. Е, що? Обош... Господин Пападакис. Зидумен дайди аллагедис синебиес. Както правилно казахте, ние трябва да се интересуваме и от причините, и от последиците. Тоест да отчитаме всички хуманитарни аспекти. Е, всички тези хора страдат, страдат и когато на място, страдат и когато пристигнат тук. И Що се отнася до причините, бих искала да попитам каква роля бих могъл да изиграе Европейския съюз за постигане на решаване на положението в Сирия. Госпожа Могерини, имате ли представа кои са необходимите и спешните мерки, които могат да бъдат взети в помощ на Сирия? Русия подкрепя САД. а, и е време и Европа да започне да действа нещо, защото проблемите там се превръщат и в наши. Ние страдаме от последиците от тях. Господин Къркоп. Господин Австравичиус. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички, които участват в тази дискусия по два въпроса. Е, системата за граничен контрол трябва да се е, базира на общи действия. Има е, предложение на комисията по този въпрос. Граничната система в Европейския съюз трябва да бъде комбинирана с мисии за отбрана и то в тези региони, които са най-много засегнати. Госпожо Върховен представител, вие казахте, че Русия трябва да е част от решението, но след нашествието на Русия в Украина, те създадоха Новорусия, част от източна Украина. Освен това, те транспортират оръжие и до Сирия, както и разполагат свои военни части там. Дали ще се стигне до нова Сирия? Смятам, че има нужда от нови преговори по този въпрос. Виждаме е, тази тенденция, която се заражда и това би довело до нова криза, до нови беженци и до нестабилност в региона. Необходимо ли е това? Мисис Фердиат. Госпожа Фердиат. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous finirez par vous habituer. Благодаря, господин председател. Да, спешно е. И става дума за спешни хуманитарни мерки. Европа не успява да реагира. Защото в края на кращата ние имаме е, миграционна политика, но тя се изразява в затваряне на, граждан, на границите. И усилията на държавите членки са направо жалки са, дори за тези 40 хиляди не можем да се споразумеем и е, остава, че сме помогнали на 4 хиляди от миналата юли. Не можем да реагираме нито по военни пътища, нито с хуманитарна помощ, защото казахте, че страните членки са намалили средствата си. Същото се случва и с средствата за помощ за развитие. И е, за това имам въпроси. Как точно ще се направи разграничение между истинските бежанци и останалите? Това силно ме безпокои, силно ме безпокои случващото се в Турция и последиците, които това може да има. Да. Благодаря. Е, добре се вместихте във времето. Госпожа Билер, благодаря господин председател, Ще се присъединя към казаното господин Гутерес в края на речта си, че имаме нужда от повече мерки от легални канали за стигна до Европейския съюз. Някои от тях бяха назовани тук, но ам, това не е достатъчно. Може би господин комисаря може да каже нещо повече по въпроса. Смятам, че когато имаме повече легални канали, това ще ограничи дейността на каналджиите. Освен това, беше казано, че трябва да сътрудничи повече с трети страни. Много идеи са включени в текста, но не мога да подкрепя някои от действията, предвидени за ЕСВД госпожо Могерини, относно Еритрея, решихте да дадете повече помощ за развитие, но как, какви условия сте поставили? В Еритрея има авторитарно правителство и то е отговорно за това, че толкова много души напускат страната си и то заради това, че са подложени на натиск. Господин Кан. Станихме nicht Карва. Карва. Господин Карва. Sorry. If I'm pardon, благодаря, господин председателю. Господин Уилсън е казал нещо много важно, което ние видяхме по време на речта на господин Юнкер миналата седмица. Институциите имат морални задължения в Европейския съюз – в държавите членки обаче гражданите не споделят идеите на европейските институции и разглеждането на молбите. Виждаме какво прави господа, госпожа Меркел и какъв е унгарския подход. Моята партия предложи подход, който беше подложен на критика беше ни напомнено за криза от 56 година след революцията в Унгария. Моята баба е израсла в унгарско семейство и аз съм наясно какви са задълженията, свързани с бежанците. Европейските институции имат морални задължения. Това го казвам, защото и моят дядо е бил бежанец. Комисарио, мога ли да ви напомня че 4 милиона а, хора са избягали от а, региона, за който говорим. Не трябва ли да се а, проведе и разследване за това как стигат а, хората до Европейския съюз? 2% от сирийските бежанци могат да се считат за занимава се с нелегална е, дейност. Искам да знам какво правите вие. Извинявайте, но си превишихте времето. Моля ви, зачитайте времето си за изказване, господин Богесио. Grazie Presidente. Intanto ringrazio. Благодаря господин председателю. Благодаря за представителите и на Тунис и че е, представителите на, на Тунис най-накрая каза истината. Благодаря и на организаторите, че поканиха представители на ам, Марокко, Тунис, Египет и други. Трябва да се говори с представителите на тези страни. Трябва да се види какви са причините. Европа иска да се а, пребори с с каналджиите и трафикантите. Е, не може да се ам, стреля по лодките, защото в тях има и бежанци, освен каналджи. Имаме право, казахме, да, Шенген, трябва да се прави по такъв начин, че да ограничи дейността на каналджиите. Госпожа Меркел също трябваше да натисне спирачката, защото и за Германия беженците станаха много. Това е истината. Това е истината. Благодаря ви. Може да имате вашата позиция, но може да изразите в рамките на отреденото ви време до сега. Не ми беше известно, че гръцко-сръбската и унгарската граница, както и границата на е, Италия са шенгенски граници. Това не ми беше ясно. Думата има господин Пренкович. Thank you very much, President. Благодаря, господин председател Брок. Две неща, свързани с вчерашната среща. Какви ще са мерките, които ще бъдат предприяти, свързани с по-доброто управление на границите и какви са а, плановете за действията в а, Западните Балкани и връзката им с вчерашните заключения. Благодаря ви. Следващият оратор. Госпожа Зипел, благодаря господин председател. Парламентът и комисията вече от години настояват за разумна политика, за ясни решения от страна на държавите членки. Но до момента държавите членки не откликват на този наш призив. Доказателство за това е и взетото вчера решение мисля, че трябва да подходим така, както във Ватикана се подхожда към избирането на нов папа. Трябва да заключим всички представители на държавите членки в една зала, докато най-накрая не вземат решение. Много се говори за политика за връщането и за гранични проверки. В заключенията на съвета се заявява също така, че държавите членки са се споразумели за това да доразвият възможностите за разпределяне на бежанците. Няма какво повече да се доразвива. Трябва да се вземат конкретни решения за квоти. Говори се в заключенията и за бързи и ефективни мерки за преместване. Какво има предвид съветът с това? През юли се взе решение за преместването на 40 000 бежанци. Сега някои държави членки взеха поеха ангажимент да изпълнят задълженията си към края на месец ноември. Наистина много бързи, много ефикасни действия се предприемат. Същевременно се упоменават и мерките предприяти от комисията на 9 септември. Призовава се Европейският парламент да разглежда тези мерки като приоритетни. Съжалявам, Европейският парламент вече взе своето решение за предложението на комисията. Миналата седмица ние излязохме с резолюция, в която изискваме напредък във всички области, имащи отношение към бежанците. Сега държавите са членки трябва да действат. Нямахме време за допълнителни срещи. Трябва да действаме сега по въпроса за бежанците. Наистина незабавно. That is the last time that I accepted such a misuse of speaking time. За последен път ви позволявам така да злоупотребявате с времето си за изказване. Не трябва правителствата на държавите членки да заседават при закрити врата. Ще трябва и ние да участваме заедно с съвета в законодателния процес. Решенията по този въпрос ще трябва да се взимат с мнозинство. Няма нужда да заключваме в една зала държавите членки, докато не стигнат до решение. Съветът просто трябва да приложи обикновената законодателна процедура, която изисква гласуване с мнозинство. Само така ще намерим решение. Госпожа Зипел Съжалявам, господин председател, но държавите членки реагираха цинично и като се има предвид това, имам право да се изкажа иронично за случващото се в държавите членки. Председателят. Първо, онова, което казах, е същината на проблема. Същината на проблема е, че от 18 години насам държавите членки, в това число и моята страна, сложиха край на гласуването с мнозинство, на вземането на решение с мнозинство. От 18 години не можем към убежището и миграцията да прилагаме обикновената законодателна процедура. Поради това и толкова дълго всички държави членки, в това число и моята, блокираха напредаха в тази област. Въпреки, че в договора са предвидени общоевропейски компетенции, те продължаваха в един глас да твърдят, че такива няма. Вината носи съветът, именно защото толкова дълго не допускаше обикновената законодателна процедура. Господин Вайгел. Че. Благодаря, господин председател. Важно е да сме наясно, че Европейският парламент трябва да поеме своята част от отговорността, да подпомогне нези, които трябва да постигнат конкретни резултати и да предприемат конкретни мерки. Един от тези хора е госпожа Могерини. Тя е изправена пред особено голяма съпротива, тъй като немалко държави членки не са за общоевропейски действия. Опасно би било, според мен, в настоящото положение да възприемем селективен подход, да делим страните на добри и лоши, на източноевропейски и западноевропейски. Нека всички се въздържаме от подобни квалификации, защото в някои държави членки, както на изток, така и на запад, има чудесни примери за проява на солидарност. Трябва да положим всеобщи дипломатически усилия, като се опитаме да привлечем за участие всички заинтересовани страни, без да правим разлика, без да проявяваме предразсъдъци. Имам предвид Иран, Ирак, Русия, Саудитска Арабия, Катар и други държави. Трябва също така да признаем, че в миналото, през последните 15 години, допуснахме много големи грешки. Grazie Presidente, vorrei fare una Следващият оратор, госпожа Спинели. Имам въпрос към върховния представител. Намираме се в преходен период. Преминаваме към втората фаза, вероятно ще преминем и към третата. Del consenso o non външният министр на Русия, господин Лавров, постави някои важни въпроси, на които трябва да се намери отговор, за да може да участва и Русия. Какъв е смисълът на това да се използват по-малки плавателни съдове? Какъв е смисълът на това капитанът, ръководещ акцията, да е далеч от тези кораби? Планирате ли някакви действия по Либийското крайбрежие? И най-вече, какви полки можем да се извлечем от миналото? Много важно бе и онова, което каза върховният представител за Тунис. За съжаление нямам повече време, за това ще спра тук. Jag skulle vilja ta upp en fråga som flera... Благодаря, господин председател. Госпожа Валеро. Ще се спра на един въпрос, който упоменаха немалко колеги до тук, именно липсата на воля от страна на държавите членки да подпомогнат ефективно засегнатите от кризи и да работят ефективно за развитието. Поставили сме си цел от 0,7%. Поставили сме си я в дългосрочен план. Много е важно наистина да направим така, че да има средства, както за хуманитарна помощ сега, така и в дългосрочен план. Трябва да има и дългосрочно финансиране на развитието, за да се преборим с първопричините за проблема. Думата имам господин Шафхаузер. Merci, euh, Благодаря за тази много полезна среща. Както каза посланника от Тунис по правата на човека, ние изнасяме казу, хаос. Хиляди, стотици хиляди загинали в Сирия, в Либия. И сега ние виждаме какъв е хаоса, който предизвикахме навън. Хората имат правото да избягат от такъв хаос. Но аз говоря също и право на култура, на идентичност, на собственост, на сигурност за европейските граждани. Не можем да противопоставяме едни права на други господин Гутерес направи едно положително предложение. Трябва да се създадат легални канали, да видим кои са истинските беженци и трябва да управляваме ситуацията, иначе ще се стигне до експлозия. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Господин Ковачев, с радост чух от върховния представител, че сме единни във външните си действия. Много сме добри, когато става дума за облегчаване на симптомите, но не можем да се справим с първопричините. Кой най-накрая ще свърши мръсната работа и ще елиминира някои варварски формирования веднъж за винаги. В момента милиони хора са отправили поглед към нас, милиони хора са се насочили към външните ни граници. Моите уважения към направеното до тук, но ще трябва да направим много повече, да проявим хуманност спрямо бежанците. Някои хора са изгубили всякаква надежда, както каза господин Готереш. Изгубили са всякаква надежда, че някога ще могат да се завърнат по домовете си. Това прави положението им още по-драматично. Какво може да направи Европейският съюз, така че настойчиво да призовем всички действащи лица, че трябва да действаме сега. В противен случай положението само ще се влуши. Следващият оратор, господин Панцери. Може би ще трябва да си дадем сметка за това, че кризата е не само външна, а и вътрешна. Не направихме нищо от 2004 година насам, за да засилим процеса на европейска интеграция. Затова сега сме свидетели на онова, което става по границите ни. През изминалите години не можахме да изиграем решаваща роля и при решаването на редица конфликти и кризи. Имам три въпроса към върховния представител. Необходими са ни средства. Важно е в Европейския съюз да се приемат по-добри разпоредби за убежището. Призовавам ви също така да изградите и хуманитарен коридор. Така най-добре ще се борим срещу контрабандата на хора. Благодаря, господин председател, казва госпожа Викстрам. Резултатите от вчерашния съвет могат най-добре да бъдат окачествени като липса на такива и то в момент, когато хиляди бежанци търсят закрила на наша територия. Вчера на съвета на министрите не се постигна съгласие за задължителните квоти, за проява на така необходимата солидарност. И това е един пълен провал, защото разтърси Европейския съюз из основи. Какво е заложено на карта? Заложени са на карта бъдещето и надежността на шенгенското пространство. Заложени са на карта идеите за хуманност и солидарност спрямо нуждаещите се. Заложена е на карта и една от основните ценности на Европейския съюз, а именно зачитането на правата на човека – Всичко това са изключително сериозни въпроси, към които трябва да подходим координирано. Аз съм ужасно разочарована, наистина ужасно разочарована. Ще трябва да действаме не с единодушие, а в дух на единение. Трябва да проявим солидарност спрямо онези, които търсят убежище на наша територия. Но явно някои държави членки са забравили кои са основните ценности на Европейския съюз, онези, на които почиваше той при създаването си. Наистина много съжалявам за случилото се. Благодаря. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και εγώ την απογοήτευση που αισθάνθηκε η κυρία Μογκερίνη και εξέφρασε εδώ. Споделям разочарованието, изразено от госпожа Могерини. Както каза и председателя Юнкер, единственото решение е да има легално предвижване и безопасно предвижване на тези лица. Има директива, която забранява това. Няма подкрепа от държавите членки. Дошъл е момента да поискаме от държавите членки да кажат защо не правят необходимото. По какъв начин може да се излезе от този порочен кръг, в който сме, се намираме и как може да се сподели отговорността от държавите. Госпожа Манеско. Да, благодаря, господин председател. Имаме нужда от солидарност и съвместна проактивна политика. От нас, от парламента, от съвета се очаква да се действа решително, за да се сложи край на кризата. Европейския съюз обаче дава само половинчати отговори на тези ам, важни въпроси. Питам аз, каква политика предвиждате вие, за да може Европейския съюз да изпълни своето обещание за финансова помощ към Ливан и Турция и Либия? Необходими са финансови средства, за да се помогне на беженците. Обмисляте ли концентриране на политическите и финансовите ресурси, за да може да се окаже съдействие на регионите в криза? Uh, Господин Фронт има думата. Uh, благодаря, благодаря на всички за откровените изказвания. Аз съм убеден, че ако имахте а, нужните правомощия, кризата до сега щеше да е разрешена. А, Европейския съюз се проваля. Ние поставяме под заплаха всичко, което отстоява Европейския съюз. Федерика Могерини каза, че липсата на единство се отразява на ефективността на нашите действия. И така, какво трябва да направим? Трябва да убедим приятелите ни, че емиграцията не е еднопосочно действие. Поляците изглежда забравят, че когато стотици хиляди от тях са отишли в Чикаго, те са били прияти с отворени обятия. И това е нещо, което не бива да забравят. Трябва да въведем твърд дипломатически подход по отношение на Сирия, Иран, Русия могат също да допринесат за, реша, за приключване на тази война. Същото трябва да направим и ние. Господин Киркоп има думата. Благодаря. Ще бъда много кратък. Напълно съм съгласен с това, което беше казано, че Европейския съюз, както и други държави членки, трябва да намерят отговорен дългосрочен дългосрочно решение, което да ни поставя под заплаха беженците и да ги защити от престъпни деяния и експлоатация. Аз съм участвал в програмата на ООН през 90-те години и за това искам да попитам в каква степен Европейската комисия иска би направила нужното, за да могат хората да бъдат разселвани директно от лагерите, които които се намират сега в региона. Трябва да сложим край на краткосрочните решения. Благодаря. Госпожа Софи Интфелт, аз искам да разбера защо държавите членки отказват да вземат решение, да гласуват, кога смятат да го направят. И на второ място, въпрос към комисията. Знае, че има ограничени правомощия, ограничени средства, зависим голяма степен от държавите членки, но защо комисията не използва инструментите, с които разполага? Ако Унгария е готова да обяви извънредно положение и арестува беженци, в такива случаи комисията има право да се намеси и да накара държавите членки да се придържат към международното право и хартата за основните права. Господин Диас Демера има думата. Благодаря, господин председател. Ние обсъждаме този въпрос е, през последните 23 дни и въпреки това не сме достигнали до единодушна позиция в Европейския съюз. Кой ще управлява тази ситуация? Кой ще осигури помощ? Който ще извърши идентификацията? Който ще извърши транспортирането и прочее? Това е сложен проблем. Аз е, съм тук от е, дълги години. Преди 28 години наблюдавах е, действията на Милошевич, които доведоха до масово разселване на лица. Тогава силно беше ангажиран Червения кръст. Доста срещи, средства трябваше да се осигурят тогава, както трябва да се направи и сега. Трябва да се осигурят средства за Сърбия, за, за Гърция, за другите държави, които са на предна линия. Благодаря, господин Пицула. Искам да хвърля светлина върху два процеса, които съставляват допълнителен риск за сигурността. Сръбските власти казаха, че ще разположат военни по границата, за да не допускат връщането на беженци от Унгария към Сърбия. Така че може да се създаде опасна ситуация при наличието и на военни. Освен това, в много страните на транзит предстоят избори. Това също трябва да се има предвид. За това трябва да се предложи пълно партньорство на страните от Западните Балкани, както и на Турция, както и на страните около Сърбия. Но всъщност най-много трябва да направим вътре в самия Европейски съюз. Госпожа Дуда. Може ли да ни бъдат предоставени точни данни за средствата, които са необходими, за да може световната продоволствена програма да бъде максимално ефективна? И за да бъде тази програма максимално ефективна в приемащите държави. Можете ли да ни кажете какво според вас е разумно, що се отнася до броя на лицата, които трябва да бъдат прияти тук в Европа. Казва се, че не действаме достатъчно хуманно и ако това продължава, ние ще загубим репутация, доверие. Европейският парламент поставя този въпрос вече от доста време. Необходимо е да се направи повече от това, което правя в момента господин Гала. Въпрос към комисаря Аврамополоса. Някой видял ли е вчера дали е постиг... би могло а, да се постигне квалифицирано а, мнозинство, ако а, съветът го беше поискал, председателството на съвета го го поискало. Към госпожа Могерини. Повечето от тези, които са били в а, а, Турция, са в Гърция. Не считате ли, че те са били по, в по-голяма безопасност в Турция, дали не трябваше да се направи повече в Турция, не трябва ли да се организира среща на върха с Турция преди изборите, за да поискаме да се сложи край на това масово преместване на отчаяни лица към Гърция. Аз призовавам комисията да използва правомощията си, да изисква държавите членства да предприемат мерки и да предприема санкции срещу тях, ако не ги направят. Те сега нападат беженци, нарушават европейските ценности, и това налива вода в мелницата на ИДИЛ. Аз бях в Иракски Курдистан, разговаряла съм с вътрешно разселеница, с беженци и много бях разстроена от това, което чух от тях и което видях. И повече от това ще се случи в бъдещето. Ако не свършим по-добре работата си и да помогнем на хората там, където се намират. Държавите членки от са отговорни за това, че не са се координирали с ЕКО, с представителствата на Европейския съюз, с осигуряването на нужните средства, не са се борили ефикасно с ИДИЛ. Ние трябва да сме готови да изпратим войски на място в Либия, за да може да се гарантира в по-голяма степен сигурността в региона, защото в иначе те няма да могат да се справят сами. Госпожа Тия Хаус. Благодаря, господин председател. Ще се огранича само до един аспект на проблема. а именно за лицата, които напускат Сирия и Ирак поради въоръжени конфликти там. Те не искат да напускат страната си, те искат да се върнат в тях възможно най-скоро. Ето защо не трябва да се стига до там, че те да бъдат принудени да идват в Европа, застрашавайки собствения си живот – Необходимо е те да останат в условия на сигурност, близо до границите на своята държава, защото те имат силното желание да се завърнат у дома си, когато ситуацията го позволява. Необходимо е да има контрол спрямо придвижването към Европейския съюз тези хора не бива да се допуска да губят живота си в Средиземно море. И за да стигнат до Европа, те трябва да разполагат с сигурни канали, по които могат да го направят. Освен това, винаги да има възможност да се завърнат беженците от дома си. На времето ние вярвахме на, наивно на политиците, а, що се отнася до кипърските а, бежанци, че те ще се върнат един ден. Затова най-важното е да се преборим с първопричините, да се сложи край на а, войните и да се помогне на държавите, които са на предна линия. Госпожа Дали има думата. Благодаря. Благодаря и на комисията, че е, действа активно по въпроса. Благодарности за комисара Врамополс и госпожа Могерини. Солидарността между страните членки е една и то много важна стъпка. След е, наблюдаваното вчера, смятам, че не е приемливо страните членки да продължават да считат, че това не са техни проблеми. Аз съм от Малата и положението в Либия особено ме интересува и слушах с внимание представителите на тази страна тук. Много положително е мнението, че може би е възможно да се постигне споразумение. Надявам се, че това ще се случи. Ние като европейци трябва да помогнем Либия да се изправи на краката си, да и помагаме, защото тя за нас е важен партньор и да бъде стабилна е изключително необходимо. Диалога с африканските страни също е много важно и затова призовавам комисията да работи максимално за успеха на срещата на върха в Малта и да се започне работа по устраняване на основните причини, които създават настоящото положение. Господин Кючик, Кичук. Кичук. Господин Кичук, имате думата. Надявам се, че произнесох името ви правилно. Here, so the... Няма го тук. Мистер Лопес Агилар. Господин Лопес Агилар. Благодаря. Благодаря за изказването на е, представителите от най-високо е, ниво. Благодаря и за организирането на това заседание. То съвсем не е лесно. Имам а, е, няколко съвсем конкретни въпроса. Сред а, някои страни членки липсва политическа воля и ние трябва ясно да кажем кои са те. И става дума не само за политическа воля, за неспазване на международното хуманитарно право правото за обежище. Регламента от Дъблин вече е излязъл от валидност, но какво трябва да направим? Трябва да имаме механизъм, който да очертава ясно отговорностите ни за обежище, също да се увеличат средствата за справяне с тази хуманитарна криза. Тя няма да се е, реши днес или утре. И също трябва да решим какво е необходимо, за да има единна европейска позиция. Колеги, имайте предвид, че времето ни напредва. Господин Паят от Алде, от извинения, ако не го произнасям както трябва. Значи последния оратор е, е господин Рике Салон. Благодаря. Повече единство ни трябва в Европа и повече Европа в единството ни. Това е посланието, от, е, което даде председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер миналата седмица. И съвета трябваше да покаже, че върви точно в тази посока, но той всъщност тръгна в обратната. Европейската комисия и парламента работят съвместно в съответните си ресори, ние трябва да подготвим следващата среща на министрите на външните работи, следващата среща на върха на министър-председателите, срещата на върха за Африка – трябва да работим и за хуманитарните, по, по хуманитарните програми, но в момента трябва да имаме и резервен план. Да координираме с комисията и с агенцията за бежанци на ООН мерки за постигане на непосредствени е, отговори на проблемите. Защото каквото и да решим в е, момента, то ще е един проблем по-малко за бъдеще. По някаква причина има колеги, които са били пропуснати, може би когато господин Брок е бил председател. Ще им дам думата, но е, апелирам една минута само. Господин Парньо. една минута. Благодаря, благодаря е, за реакцията. Аз се записах още от самото начало. Нека да се върна отново на думите на върховния представител. Както казахте, че ние трябва да съсредоточим нашата помощ за страните, съседни на страните по конфликт, които са посрещнали и дават подслон на милиони бежанци. В Либан, в Йордания, условията в лагерите са изключително трудни и докато това продължава, ще бъдем свидетели на мигрантски потоци в Европа. И трябва да се направи така, че е, спешната помощ от милиарда и евро пристигне на време за прехрана, за облекла, но и за образование на хората в лагерите – а страните от залива също трябва да се ангажират с мерки, поне са измерими с тези, които правим и ние по отношение на финансирането. Милиарди евро бяха обещани, председателят прекъсва, тези пари могат да спасяват човешки живот. Една минута имаме, колеги, е, губиме време и превишаваме моля, господин Косталдо, една минута. Благодаря. Добре дошли на нашите гости. Говорим за основните причини за иммиграцията. Диалогът определено е от ключово значение – преди няколко месеца, когато изказвах тази тема, тем, теза, хората ме гледаха странно. Аз лично считам, че и Русия трябва да бъде част от решението. А сега искам да говоря за експлуатирането или възползването от положението в Африка. доклада за прекратяването на конфликти трябва да бъде изведен като приоритетен. Трябва да се отделят средства, така че да се прекрати пътя на конфликтните полезни изкопаеми, които да не се и минерали да не излизат на пазара. Също така трябва да има мерки срещу заграбването на земи. Ако ние не реагираме и то смело на подобни явления, тогава нищо няма да ни помогне, ако плачем за жертвите. Господин Чирек, предпоследен. Благодаря. За да се реши проблема, той първо трябва да бъде добре формулиран. И всички декларации, които е, чуваме и чухме от господин Юнкер е, миналата седмица за състоянието на Съюза, и така нататък. Госпожо Магерини, те не ни помагат. да се търсят нови начини да се усъкълни миграцията означава само да насърчаваме хората да се стремят да дойдат в Европа. Това ще създаде и допълнителни разделения между нашите страни. Сега не можем да постигнем споразумение за помощта за емигранти, а да отваряме законни канали за емигранти, това означава източните страни, да, страните от източна Европа да бъдат поставени в положението на тези от западна Европа в момент. Каза, господин Брок се похвали, че са арестувани на Алджия, ама какво се случва с останалите? последния оратор, госпожа Шлен. Господин Готиера е прав. Ситуацията изглежда неуправляема, но ако започнем да управляваме, тя ще стане управляема. Просто трябва да е, реагираме достатъчно е, стриктно. И ако ще се говори за солидарност, за отговорност и формулирани по договора, всеки трябва да направи това, което му се полага. Е, необходимо е да има задължителна времена квотна система. Единствената надежда за общо европейско решение е се разрушава от егоизма на някой. Затова благодаря на госпожа Малогерини, която говори, че трябва да има последователност между външните и вътрешните политики на страните членки. Не трябва да забравяме и какви са причините за това явление. Регионалното нестабилност и огромната разлика в доходите. Холмайер. Госпожа Холмайер за една минута. Накрая имам една молба аз съм от Комисията по бюджета и мерките за хуманитарната помощ, която е необходима за Сърбия и други страни, тази помощ да бъде одобрена веднага, а не 2016, когато вече зимата е към своя край. Европол, политиката за съседство и така нататък – не може да се съкръщават средствата за такива неща, за помощта липсва 4 милиона евро. Катастрофата с бежанците трябва да бъде овладяна, за това са необходими средства. И така, изчерпахме списъка с ораторите. Както казах, когато поискахте думата, вече бяхме затворили списъка. Не, мог, не може всички колеги да вземат думата. Съжалявам, вече доста напреднахме е, с времето си. Давам думата на госпожа Курди, която е тук по инициатива на госпожа Аден Сали. Госпожо Корди, молим ви за кратко изказване. Thank you everyone for... Благодаря ви за това, че ми давате възможност да съм тук. Много бях разочарована вчера след срещата на министрите, както и всички останали. Много е, е късно вече да се помогне на моите племеници Гал и майка им. Не е толкова късно обаче да се спасят други хиляди хора, които чакат на прага ви и очакват вашата помощ. Много се радвам, че казахте всичко това, което е необходимо. Аз нямам какво повече да добавя. Разчитам на вас. Моля ви, помогнете на хората. Имам доверие във вас. Всичко, което казахте, е това, което исках да кажа и аз. Благодаря ви много. Thank you, Mrs. Cody. Благодаря ви, госпожо Коди. Всички наши молитви и мисли са с, вашето семейство, с вашите близки. И сега давам думата на госпожа Могерини. Благодаря ти, Елмар. Надявам се, че всички нас Трябва всички трябва да обърнем внимание на това, което беше казано в рамките на тези 2-3 минути. Тези думи чути тук бяха най-важните за мен тази сутрин. Има много думи, които не са казани в тази зала. Съжалявам, че се разчувствам в момента, някои от вас казаха, че кадрите е, имат влияние върху настроението, върху състоянието на духа. Държави членки като Малта и Италия са били свидетели на такива кадри през последните години. Това не е нищо ново. Всички тези деца и а, техните майки, чието снимки ние не сме видели до сега, те съществуват въпреки всичко. Да, ние чухме думите на нашите колеги от Йордания, Ливан, Либия, Тунис, Марокко. Дали се вслушахме в техните думи? Не става въпрос това дали сме а, ги чули, дали осъзнаваме ам, в а, какво обкръжение живеем, в каква среда живеем. Не трябва ли да се направи повече? Да, със сигурност можем съвместно да направим повече. Съгласна съм, че трябва да помислим за нашите грешки, е, допуснати в миналото и в настоящето. Не говорим само за грешки на Европейския съюз, говорим и за други грешки на другите, такива, които са допуснати в Либия. Всички трябва да осъзнаем как, колко драматична е ситуацията в нашия регион. Това е нашия регион. Това е нашия общ европейски регион. Това е Средиземно море и Близкия изток. Това са наши региони. Трябва да поемем нашата отговорност като европейци. И не съм тази, която трябва да се справи с най- силната опозиция през последния период. Това не съм аз, това е колегата до мен. Моите думи бяха много силни, но трябва да, трябваше вчера да имаме и добро послание. Европа не е обединена, не е, пос, не е а, постигнала съгласие, не единодушна. Смятам, че повечето от европейците, от държавите членки, както и повечето в тази зала, както и цялата комисия, са ам, зад това предложение и са едини. Антонио ми каза нещо, когато ам, заемаше предишния си пост И тогава ти ми каза, осъзнах, че има голяма разлика между това да имаш власт и да използваш властта си. И това е най-трудното, което се постига в институциите. Тоест, да разполагаш с правомощие, да имаш власт и да използваш съответните инструменти. Имаме инструменти. И заложени са и в договорите. И имаме и политическата отговорност. И това е отговорност свързана с правомощията, които трябва да използваме. Същото се отнася и до съвета. Защо да не го направим? Не аз трябва да взимам решенията по този въпрос, но си спомням, че в тази зала много от вас преди една година ме попитаха защо а, не се използват инструментите заложени в договорите, когато става въпроса за външната политика и политиката за сигурността, аз тогава казах да, аз съм готова да използвам всички инструменти, заложени в договорите тези инструменти не се отнасят само до моето поле на действие. Тези инструменти са свързани с цялата ни политическа отговорност. Трябва да използваме правомощите, с които разполагаме и с инструментите, които разполагаме, защото на карта е изложен живота на много хора. Виждаме какви кадри се показват. Не става въпрос само за хората, които губят живота си, но и за хората, които оцеляват. Това са милиони, чието ам, е, снимки ние не виждаме. Говорим за хората в Йордания, Турция, Либия и Ливан. Е, трябва да говорим с хората там и да им кажем какви са нашите намерения. Европейския съюз трябва да поеме своята роля. Да, имаме е, различия по отношение на външната политика, ще обсъдим и ролята на Русия и на Сирия ще обсъдим и минали събития, ще обсъдим и сътрудничеството по политиката за развитие. Да, в един момент ще се споразумеем, но все още, все още имаме противоречие, но трябва да осъзнаем, че ситуацията е спешна. И не говорим тук само за живота на хората извън нашите граници, ами е, става въпрос за съществуването на нашите е, политически институции. Дали ние все още сме съюз като такъв? Това е въпрос, на който трябва да си отговорим. Е, конкретни въпроси ни бяха зададени и искам да им отговоря накратко. Единият беше за втората фаза тя ще е, се изпълнява в международни води, не в териториални води на Либия или на друга държава, освен ако не се появи партньорство и консенсус от страна на либийските власти. Вече е имало две срещи в тази връзка. Посланиците бяха и на, на двете. Ще работим в тази посока да се сформира правителство на националното обединение. Надяваме се това да стане през следващите а, дни. няма да прекрачим а, международните е, води без да има някакво съгласие да навлезем в териториалните води. На второ място бях запитана за ролята на ЕС в Сирия в, с представители на Мистура. Обсъдихме този въпрос. Работим по създаването на международна контактна група, като са включени всички регионални а, власти. Смятам, че Европейския съюз може да изиграе своята роля, но ОНЕ има водещата роля в това отношение. Това, което искаме да направим ние е това, което направихме а, по време на преговорите с Либия, водени от ЕС. Необходимо да се използва натиск, европейски инструменти, които са от значение. Mm освен това, голяма роля има и специалния пратеник на ОНЕ. Дали Русия е част от това уравнение? Да, със сигурност, така както беше част от уравнението и когато говорихме с, и провеждахме преговори с Иран, и това помогна. Дали може да се стигне до друг подход от Русия да се мине на други досиета, които, или други теми, които не обсъждаме днес? да, Смятам, че Русия може да има градивна роля в Средния изток и не на последно място може да се обсъди и темата за Украина. Това не е тема, която обсъждаме днес. Нека да подчертая и нещо друго в заключение. Подхода на Европейския съюз срещу ИДИЛ. Подходът не е военен. Няма военен елемент – в действията. Някои ем, държави членки са част от действия срещу ИДИЛ, ДАЕШ. Днес ем, ни е, беше казано ем, каква е ролята на Европейския съюз в е, справянето с, с ИДИЛ и беше почертана и ролята на Йордания. Нашите принципи се свързват с това да се, да се ам, окаже подкрепа на малцинствата, да се обединим въпреки различията. Ние, като европейци, трябва да имаме предвид тези два елемента. Тоест, независимо от различните култури, да се опитаме да живеем съвместно и да насърчаваме зачитането на човешките права. Това са нашите важни инструменти, чрез които можем да действаме. По този начин можем да противодействаме на туристичните организации. Това са инструменти, които са много мощни. Ако не го правим, значи тогава липсва много голяма част от мозайката. трябва да се използват възможностите, за да можем да обединим отделни етнически групи, отделни региони. Това са все събития, които са части от европейската история. Когато искаме да бъдат защитени мълцинствата в Близкия изток, трябва да действаме ефективно. Благодаря ви. Благодаря ти, Фредерика, за твоето послание. кое е по-важно да запазим християнските ни ценности, да станем по-дълго християни или да спасяваме човешки животи? Ами аз ще кажа, че е по-важно като християни да спасяваме човешки животи. Благодаря ви. Господин Аврамополос. Well, I really regret uh, we do not благодаря ви. Наистина съжалявам, че нямаме време за по-подробни обсъждания. Нека започна с две бележки. Криза с подобни мащаби би била достатъчна, за да изложи на риск основополагащите ценности на Съюза. Всички ние носим отговорност за отстояването на тези ценности. Вие членовете на Европейския парламент трябва да използвате цялото си влияние на ниво национални парламенти и на ниво правителства, за да подкрепите работата на комисията от изминалите месеци. Комисията още от самото начало предприем активни действия и благодарение на вашата подкрепа бързо успяхме да постигнем конкретни резултати. Намираме се в безпредседентно положение, което води до достигане на предела на възможностите, както на Европейския съюз, така и на държавите членки. Въпреки това, трябва да покажем, че можем да се справим с това историческо предизвикателство. Кризата е в световен мащаб, така че всеки трябва да поеме своята част от отговорността. През изминалите месеци посетих редица трети страни, като Марокко, Тунис, Египет, Йордания. Предстои ми да посетя и Турция. Там станах свидетел на неща, каквито не сте виждали през живота си. Много е важно, както каза и Федерика, да се запознаете с положението на място, най-вече с положението в страните, които упоменах, но важно е да посетите и Гърция и Сицилия. За съжаление, загиналите вече никога няма да могат да ни разкажат историите си. Цитираме цифри. две, три, четири хиляди души са загинали в Средиземноморието. Но никога няма да знаем какъв точно е бил броят на загиналите – на тези отчаяни хора, които поради една или друга причина са напуснали родните си страни, за да се установят тук. Трябва да проявим към тях гостоприемство и хуманност. Трябва изцяло да спазваме questions to the most important, all questions were about... Хартата на ООН. Упоменахте много важни въпроси. Ще се спра само върху някои от тях. Да започнем с шенгенското пространство. Знаете, че шенгенското пространство е най-значимото конкретно постижение на Съюза. С него са свързани наши основни ценности, като правото на свободно придвижване, отворените граници, съвместното съществуване в едно отворено свободно общество. Никога не бива да поставяме под съмнение Шенген. Вчера Германия реши временно да преустанови прилагането на шенгенското споразумение. Това е изрично закрепено в Шенгенския граничен кодекс. Става дума за привременна мярка, която се прилага при извънредни ситуации. Шенген няма да може да оцелее, ако не проявим солидарност. В настоящото положение сме подложени на изпитание. Изпитание и за Шенген. Планът за действие за борба срещу контрабандата на хора. Помните, този план, тъй като сме го представили на парламента. Това е един добре балансиран план. Сигурен съм, че от него ще проистекат резултати. Но за целта е много важно да привлечем за участие и трети страни. Федерика върши отлична работа по този въпрос. Сътрудничеството с третите страни е едно от външните измерения на този много чувствителен въпрос – Трябва да положим усилия за спасяването на човешки живот в открито море, да предоставим закрила на нуждаещите се, да се справим с първопричините за миграцията. Какво предприема Европейският съюз, за да подпомогне страните от Западните Балкани? По линията на инструмента за предприсъединителна помощ, комисията подпомага всичките в 6 държави в областта на миграционната политика. Например, по линията на проекти, като проекти за интегрирано управление на границите, чрез изграждането на регистрационно-приемателни центрове и чрез подпомагането на усилията им в борбата срещу трафика на хора. След като се разиграха драматичните събития в бивша Югославска република Македония, комисията предостави помощ, в това число и хуманитарна. Отпуснали сме милион и половина евро под формата на хуманитарна помощ за Сърбия и бивша Югославска република Македония. 8 милиона евро ще бъдат предоставени на други страни от Западните Балкани. Предвидена е сума и за Турция. Нека ви уверя, че комисията си сътрудничи с други структури, като например Международната организация за миграция и Frontex. Тясно координираме действията си и с ВКБОН. Няколко думи за Унгария. Знам, че реагирате много чувствително и емоционално на случващото се там. Унгария възнамерява да внесе изменения в законодателството си за убежището. Очаква се от Унгария своевременно да уведоми комисията за тези изменения в нормативната уредба за обежището. След два дни ще посетя Будапешт. Там ще проведа втори кръг от разговори с компетентните органи. Ще се проведат както открити, така и закрити срещи. Всички държави членки трябва да поемат своята част от отговорността. Мисля, че всички ще се съгласите с това. Вчера, след срещата на съвета, бях наистина много шокиран. Категорично настоях спрямо всички държави членки да поемат своята част от отговорността. Не сега е моментът взаимно да се обвиняваме. Затова, моля, не посочвайте конкретни държави. Много е важно да убедим правителствата на всички държави членки да възприемат философията, която предлагаме, да предприемат и мерките, които предлагаме. Да, комисията бе обвинена за това, че не е направила това, което е трябвало да направи, че не е действала достатъчно активно. Но аз мога да ви уверя, че ние действаме на предната фронтова линия. На нас се пада задачата да отстояваме ценностите на Европейския съюз. Съгласно учредителните договори, комисията трябва да следи за спазването на духа на договорите по места. А миграционната криза подложи Европа на несъмнени Всичките три европейски институции Комисията, съветът и парламентът трябва да противодействат на това. Надявам се съветът да ни последва. Трябва да изпълним своя дълг, а именно да отстояваме, да опазим европейските ценности. Това е най-важната ни задача в рамките на настоящия мандат на всички институции. Антонио благодаря. Думата има Антонио Готереш. Телеграфни отговори е на някои от поставените въпроси. за инфилтрирането на терористи. Има такива случаи, но те са минимални. Онези, които идват в Европа, пътуват с самолети, с паспорти, фалшиви паспорти, може и с истински паспорти. Защо да вземат лодка, която може да потъне и след това да пътуват от една друга европейска държава? Защо искат да оставят от пръстовите си отпечатъци по пътя? Ето защо в тези горещи точки, тези центрове ще има оборудване за скрининг рискът може да бъде сведен до минимум. Когато говорим за преразпределенето, трябва да имаме предвид желанията на хората и да гарантираме висококачествено интегриране на хората. Да се види също какви са възможностите за легално влизане в Европа. В Турция дадохме възможност за 58 стипендии, за които кандидатстват и 20 сирийски студенти. Също предоставянето на хуманитарни визи може да бъде ключов инструмент. Малцинствата, особено християнските малцинства, които могат да бъдат подложени на малтретирани, когато са беженци. Когато има междуетнически конфликти, винаги има подобен риск, но рискът е по-малко, колкото бих очаквал. Искам да отдам дължимото на правителствата на Йордания, Турция и Ливан, които правят така, че подобни рискове да бъдат сведени до минимум. защото във всички тези три държави, които споменах, плюс а, а, Ирак, а, тези беженци а, приемат а, радушен прием. Апелът а, относно сирийските беженци беше отправен от множество организации. Осигурено е 40% финансиране. И това ни дава идея какво е необходимо много е важно да се възстанови нивото на осигуряване на продоволствие на бежанците на нивата от преди месеци, да видим какви са нуждите, при приемането. Необходимо е да предприемем задълбочен анализ съвместно с държавите, които са в съседство. За 10% от беженците става дума за презаселване, но ще е трудно да бъдат презасени абсолютно всички беженци. Говори се за солидарност. Без да съм циник, ще кажа, че това, което е поставено под въпрос, не е само солидарност, а проява на, на личен а, интерес от страна държавите. Някои държави обаче действат против собствените си де, а, интереси защото Европа е изправена пред е, доста проблеми в економическо отношение, по отношение на сигурността. Европа или е, трябва да действа единно в е, всички тези области, или Европа ще загуби своето място в международните отношения. Благодаря, каза председателя Брок. Благодаря на върховния представител Могарини за на комисария Аврамополос, на господин Гутереш. Благодаря за този дебат, който според мен беше добър, дава ни добри насоки. Искам да благодаря на колегите от Турция до Марокко, представляващи средземноморските държави. Ние проведохме много интересна среща днес. Ние знаем какви са пропуските, но това не е достатъчно. Ние призоваваме съвета да използва гласуване с мнозинство. Нека да започне максимално бързо законодателния процес. Парламентът е готов за това. Ние провеждаме понякога много срещи, да речеме три срещи на седмица когато имаше, например, кризата в, в, с Гърция, за това защо да се чака чак до октомври. Министрите трябва да се срещнат по-рано, а не на 9 октомври, за да могат да вземат решения максимално скоро. Благодаря ви, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. we have now a short panel with, Mrs. Valentin, with NGOs. Please stay here. Моля ви да останете в залата. Заседанието не е приключило. Ще продължим с представители на неправителствени организации. Госпожа Валенсиано ще приеме, поеме председателството. Thank you. Eh, bueno, por favor, vamos a intentar escuchar sobre todo a las personas que han... Добре, нека сега да изслушаме и участниците в следващата част от нашето заседание. Това са хора, които идват извън Европейския парламент. А ако ще останете в залата, моля, заемете места. Ако напускате, моля, напуснете възможно най-скоро. Както сте наясно в цялата тази трагедия, която обсъждаме и анализираме, има един малък лък надежда и това са Дейно... Това е дейността на хуманитарните организации, агенции, които работят там, на място които подкрепят хората, чакащи на границата или прекосили границата, хора, които някои от тях са пътували месеци наред. Затова искахме и да чуем от тези организации. Те е, получават много малка подкрепа за надеждата, която носят на бежанците хора, бежанците, които са изпаднали в състояние на пълна безнадежност. Сега даваме думата на госпожа Линдис Хорум, координатор по спешните мерки на Лекари без граници. Давам и думата незабавно, защото нямаме много време. Благодаря ви, че сте тук и поздравления за вашата работа. Благодаря ви, че ме поканихте. Аз се представям не само Лекари без граница, но всички хора, които е, видях след е, е, от лодките. Мога да кажа, че се чувствам изключително разочарована от това, че толкова хора напуснаха залата без да чуят дума, представители на техни, техни представители тук. Нека да кажа примерно какво се случи с отсрещата ми с едни емигранти от една лодка. Едно от момчето беше облечено само с тениска и къси панталонки, беше изгорял от слънцето, а и от горивото на лодката. Той непрекъснато повтаряше ако е, трябва да се върна в Ливия, по-скоро ще скоча в морето. И това чувам от хората, които идват с лодките непрекъснато. Единственото, което те искат е да напуснат държавата. Защото ако се върнат, е, ще се превърнат в роби. Във всички случаи, а, други казват, във всички случаи аз ще умра там, а, така че по-добре е да рискувам живота си по море. А, това са хора, които там са държани като заложници в робство, изнасилване, въобще ужасни истории. И мога да кажа, че ние сме изключително повлияни от техните разкази с стотици е, души е, се, виждаме е, чувствата на тези хора, които преминават в е, лодки и могат да се е, отдават всеки момент, са много е, силни. Е, тяхните емоции, когато стигнат до брега, са просто ми действат така, че никога не мога да ги е, забравя да бъдеш близо до тези хора е изключително. Е, слушам какви ли не истории. Това не, и тук не става дума за бройки. Това са живи хора с уникални е, разкази за себе си. И единственото, което те могат да направят, за да спасат живота си, е да се добърят до някоя лодка. И ми се струва, че това трябва да се чува. Трябва ясно да разказваме за тези хора, да бъдем смирени, е, за да разбираме, че това са хора като нас, които са готови и да действат. Да ви помоля, примерно да чуете историята на Анан. Той е 4 годишен, е, избягал от Боко Харам. Има двама братя или сестри и родители. А, два дена на лодката той се опитва да търси майка си, но не я намира, защото тя е починала. Ние просто пристигнахме твърде късно. Няколко души на тази лодка починаха от обезводняване. Баща му и братята му продължават към Европа да търсят защита, независимо от смъртта на майката, е, в цялата си скръп. И когато този е, единствения човек, който ти вдъхва чувства за сигурност, го няма, тогава няма голямо значение ти дали си жив или не. Двама души от тази лодка успяхме да е, спасим, дори след като бяха изпаднали без съзнание, но петима не успяхме. Друго младо момче, 18 годишно, може да се каже, че е економически е, мигрант от Западна Африка. Е, той избягал 2011 родителите му са убити, той бяга с войчо си. Оказва се в Ливия и там войчо му е убит. И последните години той, все още непълнолетен, е прекарал в Ливия. Той носеше белези от побои, от изгаряния. И когато стигна до Италия, аз разговарях с него Е, там по много унижаващ начин ги преглеждат краста е, и често считат, че признаците на краста са всъщност признаци на ебола и изключително зле се отнасят с хората. И аз му обясних, ако нещо имаш в джобовете, трябва да го извадиш, защото ще изчезнат. И от джоба си той извади една малка хартийка, бавно я отвори и видях е, кое беше съкровището му, снимка на родителите му. С бебе на ръце, когато той е бил бебе. Това е единственото, което той притежава в този живот. Снимка на родителите си. Това не е просто един африкански младеж, който търси работа. Той трябва да бъде освободен от ужасния си живот в Ливия. А това са само една много малка част от стотиците разкази, които съм чула. А в Ливия да бъдеш като преход от пътя си към Европа е много е, опасно. Там има хората съдържани като заложници, като роби. И единственият начин да оцелееш е да минеш през морето. В ботките, лодките са толкова претрупани, че хората биват смачкани от тълпата или изгорени от горивото. И много е, често е, е ясно, че лодката ще потъне и че няма достатъчно гориво, няма достатъчно вода, за да се стигне до Италия. Миналия петък написахме открито писмо до всички европейски лидери, е, че трябва да се осигури безопасен път до Европа. Това е единствения начин да се прекрати този абсолютно неприемлив и унижаващ, това неприемливо унижаващо отношение към хората. В момента ние работим с много хора, има и екипи по море от Европейския съюз. Политиката е доста безжалостна и ние виждаме последиците от нея всеки ден. И призовавам, обръщам се към вашата хуманитарна съвест. Не става дума за еф... технически капацитет, за ефикасност, всички тези неща, които говориха днес. Става дума за солидарност, за минимално уважение към човешкия живот и възможността да се създадат условия да бъдеш човешко същество ние се опитваме да дадем на тези хора малко време в безопасност и достоинство. И е, някой ми казва, от много много време не съм виждала човек да ми се усмихва. И надявам се, че ще разкажете на колегите ви, които отидоха да обядват на това, което аз разказах тук защото става дума за спешна ситуация и за която трябва да се действа спешно. Не мисля, че държавите проявяват съчувствие. Хората проявяват съчувствие. Е, хората са готови да дадат е, пари, готови са да работят заедно с нас. И сега е момента и страните членки Европейския съюз да покаже повече съчувствие. Muchísimas gracias. Voy a dar rápidamente la palabra al resto. Благодаря. Сега давам думата на другите оратори. Благодаря ви, госпожо Хорон, за вашето изказване. Искам да кажа на госпожа Хором, че споделям нейното разочарование – аз го изразих и публично. Изслушването беше доста натоварено. Не искахме да дадем думата и на представители на страните от, друг, от другия бряг. Може би изслушването ни не беше добре профилирано и не се отдаде дължимото внимание и на организациите. На вас ви е необходимо също време, за да изложите вашите позиции, но трябваше да се даде и време на депутатите да вземат думата. Въпреки всичко, аз също изразявам моето възмущение за начина по който беше съставено това изслушване, за това, че не се отдаде дължимото внимание на хората, които помагат на бежанците на място. В рамките на моите правомощия ще поискам това да не се случва никога повече. Извинявам се. За това видеозаписите от това заседание ще бъдат излъчени Споделям вашето възмущение и казвам, че това няма да се случи отново, поне в рамките на нашата парламентарна комисия. Ще имаме е, и е, специално изслушване за хуманитарната помощ и за въпроси, свързани с хуманитарната политика. И така, давам думата на госпожа Анита Кенсилето. Тя е от Финландия и член на изпълнителния комитет на Евромет Райтс, мрежата на, за човешките права в Средиземноморието. Благодаря на всички вас, които останахте, за да а, чуете и това, което ние имаме да кажем. Благодаря, че ми дадохте тази възможност да дойда и да споделя и нашата загриженост намираме се в момент, който няма прецедент. И това е момент, в който трябва да се приложи подхода на Европейския съюз за мигрантите и бежанците. Те също са човешки същества, независимо дали имат право на международна защита или не. Всеки ден ставаме свидетели на това как хора напускат домовете си и се отправят към едно по-сигурно обежище. Свободата на придвижване беше принцип, който беше много скъп на Европейския съюз. Обаче започва да се изграждат стени между а, държавите членки и както и между а, Испания и Марокко, между а, Турция и България и на границата с Гърция. Станахме свидетели обаче и на актове на солидарност, които смятат, че и другите хора имат право да се възползват от своите основни права, както и те. Има редица препоръки, които трябва да бъдат взети предвид. Съседните страни като Турция и Йордания поеха на своята отговорност през последните години. Това са страни, които са приели много бежанци през последните години. Без подкрепата на Йордания и Ливан нямаше как да се окаже помощ на тези хора. Сега трябва да има нови възможности, легални възможности за приемането, за стигането на бежанците до Европейския съюз. трябва да се увеличат местата, в които могат да бъдат разселени бежанците хората, които вече са одобрени в рамките на програмите за разселване, да не трябва да чакат още много. Има търсещи обежещи, които трябва да бъдат разпределени в рамките на Европейския съюз. Има квоти, които трябва да вземат предвид и стран... беженците от страните съседни на Сирия. 4 million refugees from Syria and the numbers keep on increasing. Броя на бежанците е, продължава да се увеличава дори в този момент, в който ние говорим. Квотите за презаселване не могат да са за сметка на други бежански общности, е, защото тези хора чакат от много дълго време, за да бъдат преместени не трябва да забравяме, че има хора, които бягат и от други страни, от други диктатури. Е, техните права се нарушават всеки ден, така че те трябва да бъдат взети предвид на едно с бежанците от Сирия. Има и други бежански групи, които са много по-многобройни, е, като такива от Афганистан, Еритрея, е, Судан. Е, и тези хора са много повече от е, бежанците от Сирия. Има хора, които са, в, са изпаднали в правна несигурност, нямат достъп до медицински услуги. Те са обект и на расизъм и дискриминация квотите за бежанци от Сирия трябва да е в допълнение към вече съществуващите национални квоти. Освен това, подчертаваме, че палестинците от Сирия трябва също да се облагодетелстват от програмата за разселване. Необходимо да се използват и други мерки, които да дават легален достъп до Европейския съюз, като се издават хуманитарни визи, премахват се препятствията за транзитно преминаване, да се спомогне събирането на семействата, които е, са разделени по някакъв начин и е необходимо за тези, които вече са е, от тази програма за разселване, да се възползват от е, разрешителни за дългосрочен престой. И на следващо място, нашата мрежа се застъпва за това да се ратифицира ратифицират международните конвенции, като тази от 1951 година, както и протоколът от 1967 година. Има и национални разпоредби за убежището, които трябва да бъдат взети предвид. Има и международни разпоредби е, за оказване на международна защита. Смятаме, че е, е отличен начинът по който Гражданските организации са обхванати в този процес още от самото му начало. Нашите организации в Турция ни напомнят, че ам, ам, трябва а, да има армия от адвокати, които да ам, съдят за прилагането на практика на този амбициозен закон. Освен това, трябва да има достъп до ам, обежище, но ам, е необходимо да се вземе предвид, че региона е в много несигурно състояние и че не всяка страна може така лесно да се определи като сигурна страна. Предлага се списък е, от е, страни, които са сигурни, като в този списък е и Турция. Ние е, сме загрижени относно предлагането на този списък. Трябва да се има предвид, че насилието в Турция ескалира и в източната, страна, източната част на страната и в по-големите градове. Искам да кажа нещо и за Марокко Марокко не се тиражира толкова в медиите, но Марокко е друг пример за страна, в която се провежда правна реформа, но достъпа до социални и економически права е ограничен. Много пада върху плещите на международните организации. Достъпа до трудовия пазар, до образованието е много ограничен. Едва ли не, всеки трябва да си стои там, където е. Искаме да подчертаем, че мигрантите са тези, които ни карат да сме загрижени за бежанците имат специфични права, свързани с достъпа им до Европейския съюз. Трябва да се направи нещо, за да не се стига до ам, такива трагични истории, ам, които водят до смъртта на много хора. Има военна операция по любийското крайбрежие, но което ще доведе само до това каналджиите да вдигнат цената на прекарването до Европейския съюз. Хората могат да поемат по други маршрути. Един от тях е към Марокко. Ние казваме, моля ви, спрете войната и помогнете на мигрантите. Дайте им сигурен и законен начин да стигнат до Европейския съюз. Трябва да има ефективен начин за справяне с трафика на хора, е, каналджиите трябва да бъдат спряни. Тук ще спра със своето изказване. Благодаря ви. También се ван a comer. Esto функциона си. Преводачите трябва също да ни напуснат. Давам думата на господин Леон Проп директор на е, службата на ЕСА и на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Благодаря. Ще се изкажа от името на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Работим в региона на Средиземноморието, мобилизираме своите служители, както и доброволци, за да посрещнем безпредседентната вълна от бежанци. В основата на работата ни е зачитането на достоинството и правата на всички мигранти, независимо от правния им статут. Опитваме се да помагаме на всички нуждаещи се, независимо дали това са бежанци, търсещи обежище в началото или края на процедурата за обежище или економически мигранти. Страните от Средиземноморието, от Близкия изток и от Северна Африка са не само основни страни на транзит за милиони бежанци. Това са и дестинации. Членовете на нашата федерация в тези страни вече от години работят за подпомагане на мигрантите, предоставяйки им подслон, хуманитарна помощ, медицинско обслужване в държави като Йордания, Турция, Ливан и Египет, сътрудничайки си тясно с правителствата от региона, с ВКБОН и други структури, предоставяйки услуги на незаконните мигранти в целия регион. В други ден в Тунис ще поставим началото на нов план за действие, основаващ се на координиран подход и поставящ акцента върху Средиземноморието. Планът включва три основни пункта. Първият е хуманитарната помощ. Днес сутринта вече бе казано, колко спешна необходимост има от такава. Вторият момент е закрилата, а третият, който е също толкова важен за вас, е информирането на обществеността, насърчаването на зачитането на многообразието и социалното сближаване. В този план за действие ще се инвестират милиони, все още не липсват 25 милиона. Необходима е ясна воля за откликване на потребностите на мигрантите. Преди време отправихме призив и за незабавни хуманитарни действия в Гърция, Унгария, Сърбия, бивша Югославска република Македония, Италия и други държави. Организациите на Червения кръст в Белгия, Австрия, Германия и други държави от Европейския съюз предприеха много по-активна дейност, за да подпомогнат пристигащите мигранти. Ще подпомагат и въвеждането на втората фаза на Европейската система за обежище, така че да се гарантират подходящи условия на прием, при това постоянно. Всички знаем, че настоящите предизвикателства от хуманитарно естество ще изискват много по-всеобхватен и много по-координиран начин на действие. Спешно се нуждаем от ресурси, за да насърчим солидарността, за да приемем и предоставим закрила на най-уязвимите. Във връзка с това, нека се спра върху някои от предизвикателствата, пред които се изправяме в работата си. Нека споделя и с вас някои свои предложения за политически отговор. Първо, трябва да се гарантира достъп до закрила, до упражняване на права и до услуги, независимо от правния статут на засегнатите лица. Във връзка с това трябва да подчертаем единствената порода си роля на хуманитарните организации при предоставянето на незабавна помощ. Тяхната работа е особено важна по границите, непосредствено след пристигането на мигрантите, когато трябва да бъдат настанени в регистрационно-приемателните центрове. Особено важно е също така да вземем предвид и колко са уязвими мигрантите, преминаващи през определени държави. Много често положението им там в страните на транзит не е озаконено. Във връзка с това има няколко предизвикателства. Първо, инициативите за борба срещу контрабандата на хора много често водят до криминализиране на оказването на помощ на незаконни мигранти на мигранти с неозаконено положение, но те са сред най-уязвимите, както на територията на Европейския съюз, така и извън него. Политиките за борба срещу незаконната миграция, срещу трафика и контрабандата на хора не бива да се поставят над под оказването на помощ на хора, които много често нямат никакъв друг избор, освен да се обърнат към престъпни групировки. Предоставянето на помощ, независимо дали от хуманитарни организации или от отделни граждани, никога не бива да се криминализира, тъй като то е проява на солидарност и състрадание. Много е важно според нас да се анализират и практическите последици от създаването на така наречените горещи точки в Гърция, Италия и другаде. Административните процедури, които се прилагат там, не бива да излагат на риск достъпа на мигрантите до хуманитарна помощ. Второ, ще трябва да признаем, че миграционният път, маршрутите, които ползват мигрантите, само увеличават тяхната уязвимост. Както вече чухме днес, по своя път те са изложени на много рискове, което ги прави особено уязвими. Тази уязвимост има много измерения. Мисля, че Европейският съюз трябва по-отблизо да анализира причините за тази уязвимост. Призоваваме за установяването на механизми и процедури, които да дадат възможност на всички мигранти да се възползват от процедури за индивидуална оценка на потребностите им. Това въжи и за мигранти, които са били жертви на експлоатация и малтретиране. Ще трябва да се предостави на мигрантите допълнителна медицинска и психологическа подкрепа, както при пристигането им, така и в рамките на цялата процедура за обежище. Трябва да им се предоставя информация на език, който разбират, както и да им се гарантира достъп до справедлива процедура за обежище. Всякакви форми на физическо и психологическо насилие, като например изнасилване и други, трябва да се считат за основания за предоставяне на закрила. Ще трябва на трето място да дадем възможности за законно влизане на наша територия. Този въпрос е от изключителна важност. Неведнъж сме казвали, че трябва да има законови възможности за достъп до закрила на територията на Европейския съюз. Така ще се ограничи и дейността на контрабандистите. Съвсем наскоро публикувахме документ, в който изразяваме позицията си за презаселването. Тук в залата има екземпляри от него. Броят на местата за презаселване, предложени от държавите членки, продължава да е прекалено нисък. Местата не са разпределени равномерно и не са достатъчни, като се има предвид броят на, настоя... на нуждаещите се по-настоящем от закрила. Онези държави, които не участват в програмата за презаселване, трябва да бъдат насърчени да го направят. Трябва да се направи повече и за издаването на хуманитарни визи. Приветстваме факта, че в последната си резолюция обръщате внимание на това. Нека кажа няколко думи и за вчерашния съвет. Бе постигнат много малък напредък, но ние приветстваме и всяка една малка стъпка напред към повече солидарност в Европейския съюз, например под формата на конкретни действия за разпределяне на мигрантите. Приветстваме и всяка малка стъпка към солидарност извън Европейския съюз. Ще трябва да проявим солидарност от финансова гледна точка към трети страни, например към Сирия. Надяваме се, че ще се предприемат действия, които ще гарантират пълното зачитане на човешкото достоинство на всички мигранти, както и пълния им достъп до хуманитарна помощ. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Muchísimas gracias a, a todos. Gracias por su atención. Благодаря на всички ви. Благодаря за вниманието. Надявам се, че сме допринесли за подобряване на информираността. Както казах и по-рано, човешките права не получават подобаващо внимание в Европейския парламент. Аз ще свикам специално заседание За съжаление, докладчиците не могат да вземат думата сега. Председателката благодари и на преводачите за допълнително отделеното време.